E Добро утро на всички. Искам да ви припомня, че имате превод. Може да си изберете кабината, която ви интересува, езика, който ви интересува. Исках също да ви приветствам колегите от националните парламенти, и съм много доволен да поздравя за откриването на това интерпарламентарно заседание, Комисията на човешките права и външните отношения на Европейския съюз. Най-вече мисля, че е важно да се подчертае, че това събитие се състои в рамките на седмицата на човешките права в Европейския парламент, като честваме е, е, универсалната декларация на, за правата на човека и се надявам, че днес ще може да обменим опити и добри практики във връзка с човешките права, които може да ни помогнат, да ни вдъхновят в нашата работа като парламент. Кои са основните предизвикателства пред националните парламенти в ежедневната им работа и в, с цел да се направят човешките права по-ефикасни, как може да се направи, да се подобри стратегията в човешки, за човешките права в един момент, в който често тези права са потъпквани, какви са най-добрите възможности да се развият тези човешки права. Всичко това са въпроси, които мисля, че трябва да зададем, когато работим. И тази сутрин ще се съсредоточим върху три основни теми. Първата група, работна група, ще обсъжда как по-добре да интегрира човешките права в външните отношения. Втората група ще се занимава с основните предизвикателства и възможностите за човешките права, в връзката с предприятията. И третото, това е, е китайски гост, който ще се спре на въпроси, свързани с човешките права. Както знаете, стратегическата рамка за демокрацията и човешките права и плана за действие за 2014-2019 потвърждава ангажираността на Европейския съюз за една по-кохерент, по-ясна, видима политика в областта на човешките права. И най-вече поставя ударение върху въпроса за засилването на ролята на местните власти и засилването на сътрудничеството с механизмите, които работят по човешките права на регионален и на световен мащаб развитие на правата на жените, развитие на социалните и културни събития и права и осигуряване един ясен подход, който почива на човешките права в контекста на конфликти и кризи. Всяка държава членка има всъщност своя външна политика, на първата група, работна група, искам да привлека вниманието най-вече върху засилването и интегрирането на човешките права на равнище Европейския съюз и равнище държави членки. 28-те държави членки признават всички декларацията за човешките права и са поели ангажимента да спазват и да развиват тези права. Така че, как да направим така, че тези принципи да бъдат защитени и развивани в нашата външна дейност. Както знаете, живеем един исторически момент, в който за основните стойности и мултилатерализма се поставят под въпрос и бъдещето на нашето е, общество е обект на политически, на страстен политически дебат. Но, мисля, че мога да кажа, че нашите демократични системи позволяват един открит дебат за разлика от това, което се струва в много страни, които са част от демократическото пространство на свобода, обхванато от Европейския съюз. Така, трябва да се спрем и върху приоритетите в двустранно и многостранно отношение. И искам да чуя вашето виждане как да подобрим нашите колективни усилия в световен международен мащаб и как да гарантираме, че работата на национален мащаб и местен мащаб да способства за развитието на човешките права. Това е първата работна група. С нас е Ставрос Ламбридис, който е специален представител на Европейския съюз за човешките права. Благодаря за неговото присъствие. И Петра Салстевициус, който колега от парламента и това е нашия докладчик относно, който ще изготви годишния доклад за човешките права. Така че ще започна преди всичко с Ставрос. Моля, имате думата. Thank you, Antonio, very much, Great to see you, dear friends. Много благодаря, Петро. Много се радвам да те видя. Скъпи приятели, смятам, че силата и способността да убеждава на път Комисията по човешките права на Европейския парламент е огромна предвид днешното събитие. Тук сме за да обсъдим една много важна тема и държа да отбележа, че аз винаги много съм се възхищавал на работата на вашата подкомисия. И честно казвам, ако погледнете кои е, бяха последните лауреати на, на, на Новата награда за мир, Малала, Надя Мурат, Венецуела. Няма нищо изненадващо, че е, всички тези а, лауреати получиха наградата Сахаров преди да им бъде връчена Нобеловата награда. Европейският парламент и Европейският съюз играе водеща роля в областта на правата на човека по целия свят, чрез различните си делегации и благодарение на подкомисията на Европейския парламент. Както казахте в встъпителните си думи, макар тази година да отбелязваме някои важни стъпки в защита на правата на човека. Паралелно с това, правата на човека са непрестанно поставени под въпроси и заплашвани от някои държави. И разликата, сравнени с преди периода от няколко години е, че тези държави вече не се задоволяват с това да отстояват суверенитета си и да искат да ги оставим на мира. Не, те все повече и повече изнасят своите практики в други страни, било то в непосредствените им съседни страни или в държави, в които инвестират финансови средства, или пък в рамките на ООН и на други мултилатерални организации. Така че, както каза Антонио, в областта на външната политика се опитваме да постигнем две неща едновременно. От една страна, играем по-добра в защита, без да предприемам, без да излизаме в позиция на защитаващия се и успяваме да имаме офанзивна политика, без да сме прекалено агресивни. Тоест, от, как се защитаваме, борим се с риториката за нарушаване на правата на човек и често използваме тихата дипломация паралелно с по-силните дипломатически инструменти съгласувано, за да гарантираме, че опитите за отслабване на достиженията в областта на правата на човека и опитите за промяна в риториката за правата на човека не успяват. Аз смятам, че го правим и по много по-стратегически начин от миналото. Успяваме по-добре да изнесем добрите практики в областта на правата на човека на другите. Тоест не само се борим с унети, които се опитват да променят достиженията на международното право в областта на човешките права, но се опитваме активно да изнесем ценностите си в по целия свят. На първо място го правим чрез изграждане на коалиции в рамките на регионалните и мултилатерални организации, било то в рамките на ООН, на Съвета на Европа, на ОИСР или на регионално равнище, в рамките на Африканския съюз, на АСЕАН и на други регионални организации. Също така, го постигаме и в двустранни ни отношения с трети страни. В рамките на международните организации позицията ни не е по случайност. Подромването на мултилатералните международни организации е основна цел на онези, които спорват правата на човека, защото именно там, в рамките на тези международни организации, се, се зародиха всеобщата декларация с правата на човека и съответно регионалните декларации на регионално равнище. Така че на онези, на които не им се харесват правата на човека, преди всичко се стремят да подронят тези международни организации, т.е. организациите, където се заражда основ, основните ангажименти и основните критерии за спазване на правата на човека. На оригинално равнище положението е доста сходно. Африканският съюз има много добре разработена структура за защита на правата на човека чрез съда и с основополагащите си текстове, същото може да се каже за региона на Америка. Има и по-често създадени по-скорочни организации, като АСЕАН в Азиатският регион, например. Ако погледнете отделните организации, ще видите, че във всеки случай и, и всеки, всяка конкретна организация членуват и държави, които са много далеч от ценностите на правата на човека, докато други държави, членки на тези организации, са много по-близки до нашите ценности. Така че ние като Европейски съюз подкрепяме тези страни Опитваме се да изнесем нашите познания, предоставяме и специализирани се познания по всички теми, от правата на е, жените до социално-економическите права и ги насърчаваме да си присвоят правата на човека и по-активно да защитава тези принципи в собствените си държави. И това е част от нашата стратегия за изграждане на коалиции. И причината, поради която тези усилия са важни, скъпи приятели, е фактът, е, че човешките права няма да се установят в даден регион и дадена държава, защото европейците са отишли и са казали на местото население, това трябва да направите сега. Колкото и да е голямо влиянието ни в някои региони, било то економически или не, ние не сме сред световните сили, които използват военна намеса или санкции за оказване на натиск. Ето защо за нас е важно да гарантираме, че международните и оригинални организации, които могат да разпространяват ролята на човека, го правят. Но изграждането на нашите коалиции в областта на правата на човека имат и друга цел. Съсредоточаваме се върху страните, този път говоря за отделни държави, а не за региони. Тоест, насочили сме усилията си към държавите, които се намират в наречената сива зона по отношение на правата на човека. И ви моля да обърнете внимание на този факт. Днес доста лесно можем да установим кои са държавите, където има проблеми с държавите с човешките права или дори, които активно поставят по въпрос самият принцип на правата на човека. Също толкова лесно може да се установят и държавите, които са отдадени на каузата за правата на човека. Никой, разбира се, не е съвършен, но ако погледнете към Европа, ще се убедите, че може би тук в Европейския съюз е районът, където най-много държим на правата на човек принципно но като се отключаваме върху страните, които се справят най-добре и които се справят най-зле, като че ли в продължение на години пренебрегвахме страните, които са по средата. Страни, които не са все още поели ангажимент за плата на човека, но сигурно са в период на преход към демокрация, които нямат все още установени традиции в областта на демокрация и основните човешки права, които вероятно нямат точно добре развито гражданско общество, но все пак страни, в които правителствата се противопоставят, понякога дори по насилствен начин на присъствието на, активни, на активно гражданско общество. Това са страни обикновено, в които няма достатъчно независима съдебна система или недостатъчно е добре функционираща такава. Да, в тези страни работим с наречената инициатива за добрите истории в областта на правата на човека. Инициатива, която беше лансирана през септември с новоназначеният комисар за правата на човека на ООН Мишел Башле, генерален секретар на ООН господин Гутиерес и върховният представител за вършата политика на Европейския съюз госпожа Могерини. Като участници има от всички страни по света. От Латинска Америка, от Азия, от източната и от е, южната съседни на Европейския съюз страни. И в рамките на тази идеологическа борба, която започваме с лошите, които се опитват все повече и повече да сплашват или да убеждават а, а, други държави, че правата на човека са нещо лошо, нашата основна цел е да докажем със все по-голям брой държави по света, чрез добри примери, че има много правителства по света, които смятат, че правата на човека не се противопоставят на добрата сигурност и че по никакъв начин не възпрепятства борбата с тероризма. Правителства, които не възприемат правата на човека като несъвместими с економически растеж, дори напротив, като елемент, който допринася за економическото благоденствие и че гражданското общество не е враг, ами е партньор за тези правителства. Така че това е целта на тази коалиция. Тя се изгражда в момента и ще продължим да изграждаме през едните няколко години. Освен това, скъпи приятели, работим за изграждането на гражданското общество. Гражданското общество по, само по себе си, вероятно, е основният собственик на правата на човека по целия свят. Ако гражданското общество може само да работи за устояване на правата на човека, правата на човека се превръща в собственост на местното население и за това на правителствата, които са против човешките права, ни им харесва активното гражданско общество. Ние, Европейския съюз, сме най- големият донор на гражданското общество, и то не само от финансова гледна точка, което е безспорен факт, но ние подкрепяме гражданското общество и на политическо равнище. При всяко едно посещение на Федерика Модарини, мое посещение или каквото и да е посещение в рамките на официалните посещения на Европейския съюз винаги се срещаме с представители на гражданското общество на равни начала с представители на правителството. Освен това, в контекста на диалога за човешките права успяваме да изградим връзки между гражданското общество, тук в Европейския съюз и в третите страни. И при в рамките всеки един диалог, освен това, преговаряме с правителството и с гражданското общество на равни нога, което не винаги се харесва на правителствата, но те приемат този принцип, тъй като ние настояваме за това. Освен това, защитаваме правозащитниците по целия свят, когато са изправени пред заплаха. Правим го не само на индивидуални начала за конкретно заплашени лица, но и чрез изграждането на механизми за закрила на правозащитниците в съответните държави. Мисля, че вече надхвърлих откъденото ми време. <laughs> Бих искала да кажа следното. Съсредоточаваме се и върху социалните и економически права, в същата степен, когато се съсредоточаваме върху политическите права. Може би мнозина от, от вас не са наясно, но държа да отбележа, че по-голямата част от резолюциите на ООН е по социалните и економически права са резолюции, изготвени и предложени от държави членки на Европейския съюз. И е, често ни обвиняват е, тук, че в Европа се вълнуваме само от гражданските и политически права, но не се вълнуваме от социалните, економически и екологични права. Но това не отговаря на истината и сме се убедили, че ако се случим в социално-економическите и културните е, права, Паралелно с политическите и гражданските права, успехът ни се увеличава значително, което е нормално, защото, както, е както е записано и в Всеобщата декларация за правата на човека, всички тези видове права са свързани. И този принцип беше отразен и в а, програмата за развитие на ОНЕ до 2300 години и целите за устойчиво развитие. И сега разполагаме с един отличен документ, който всички държави по света, документ, който се съсредоточава върху развитието включително и в областта на правата на човека. И това са големи постижения. Това не са само бюрократични стъпки напред. В момента, в който много държави се опитват да ограничат пространството за човешките права, ние се опитваме да го разширим. И затова казвам, че а, всъщност сме в а, офанзивна позиция без да сме агресивни. И не на последно място, когато посещавам а, различни страни по света, както и вие го правите с делегация на Европейския парламент, често чувам, че когато всички останали доводи са а, оборени, последният довод, който става, се пък вие кой сте, господин Ламбринидис, че, да говор... че да ни говорите по този начин? Кой е Европейския съюз изобщо? И това прикольно са по теми като расизма, ксенофобията и екстремизма в Европа. И посочва другите проблеми тук в Европа. И този въпрос предварително ми се задава не за да се опитаме заедно да разрешим проблемите си, проблемите тук и проблемите в съответната държава, а като опит да ме убедят, че нямам право да се меся в техните работи. Но аз се опитвам винаги да обърна въпроса и да ми отговоря да, в Европейския съюз също си имаме проблеми но ви моля да не изпадате е, в клопката на подобни е, погрешни сравнения, да се заключавате върху нашите слабости и да ни кажете, ами, вие имате проблеми, кои пък сте вие, че да ни критикувате. Да, разбира се, че никой не е съвършен. Това обаче не значи, че всички сме еднакво несъвършени по отношение на правата на човека. Така че какъв е лакмусовият тест по отношение на човешките права, ако не е пълното съвършенство? Ами моят отговор е че лакмусовия тест е дали сте готови да се преборите с слабостите си или искате само да ги заметете под килима. Дали искате да имате независими институции, които да могат да ви ограничат, които не ви позволяват да пращате хора в затвора както си искате и, и да извършите това в пълна безнаказаност. Разполагате ли с независими преса, с независима съдебна система, с свободно и независимо гражданско общество, което може и да ви критикува, но може и да ви подкрепя гражданското общество може да ви критикува по отношение на правата на човека, може да не сте съгласни с него, но трябва да приемате неговото съществуване, защото често именно гражданското общество насърчава към подобряване на режима. И това е последната ни основна цел изграждането на институции. Ние в Европейския съюз се случаваме върху най-тежките нарушения на правата на човека, но също така протягаме ръка към всеки, който е готов да работи с нас за изграждане на институциите, които в крайна сметка могат да доведат до истинска промяна между тези, които могат да говорят или унеси, които не искат да говорят. Във всеки един момент трябва да се стремите да останете подотчетни, гарантирайте, че останалите го правят. Нека заедно да работим, за да подобрим положението с правата на човека по целия свят. Нека да се съсредоточим върху законите, но преди всичко, колеги, всички, които работите в областта на човешките права, не забравяйте, че има и ценности. После последните години ми се случва че прекалено много се случаваме върху правното измерение правата на човека. Непрестанно казваме, подписали сте това, подписали сте другото, дължи да го направите. Тоест, е, звучим като адвокати, като юристи, имаме право да го правим, защото има международно право в областта на правата на човека. Но в крайна сметка правата на човека не се появиха от а, раз, размислите на някакъв юрист. Не, те се появиха следствие на човешките на човешката драма и на ужасите на Втората световна война. Човешкото достоинство, съгласно всяка култура и всяка е, религия, е неразривна част от човешката култура. Независимо как се нарича, човешкото достоинство винаги е основна ценност. И всеки път, когато се борим за, за правата на всеки човек, за правата на всяко младсинство, което не се харесва на някого, защитаваме не само правата на конкретното лице или на конкретното младсинство, както би трябвало да го правим, но защитаваме и правото на всяко едно общество да се изгради на основата на уважението на приобщаването и в крайна сметка въз... да се изгради въз основа на любовта. Мандела заяви, ако можете да се научите да мразите, тъй като никой не се е родил мразейки, ако сте научите да мразите, може да се научите и да обичате трябва да се научим себе си и да научим останалите отново как да обичаме в този разпокъсан свят и мисля, че го правим стъпка по стъпка. Благодаря ви. Е. Благодаря, Петрус. Имаш думата. Много благодаря, Антонио. Благодаря, Ставрос, за твоите вдъхновяващи думи, за това, че ти сподели с нас твоя опит, това, което наблюдаваш ежедневно. Колеги, уважаеми представители на националните парламенти, дами и господа, нека да ви благодаря за това, че присъствате на тази среща и че заедно честваме седмицата на човешките права. Това е много голям ден, в последните години наблюдавахме е, как се отстъпва от защитата на човешките права навсякъде по света, но нека да бъдем честни и в Европа. Ето защо аз мятам, че няма нужда да ви напомням колко са важни човешките права и ние трябва да продължаваме да се борим за тях наш, днес нашата дискусия се фокусира върху интегрирането на човешките права в външната дейност на Европейския съюз и на държавите членки. Интегрирането на човешките права е стратегически процес, който целенасочено включва съображенията, свързани с човешките права във външната политика, в програмите по външна политика и във всички оперативни действия интегрирането на човешки права е нещо повече от а, риторика и думи. Това е а, това са правни и концептуални въпроси, които са свързани с преодоляването на някои несигурни аспекти за това как да се прилагат международните правни норми в политиките и в ежедневните практики. Днес очаквам да чуя тази а, дискусия, която ще проведем с вас и какво ние като Европа правим и трябва да правим и какво се прави в националните държави, за да постигнем по-системно и кохерентно интегриране на човешките права във външната дейност на Европейския съюз. Европейския парламент играе важна роля в този процес. Чрез а, междуинституционалните връзки ние можем да вдъхновим други органи на Европейския съюз да включат съображенията, свързани с човешките права в своята политика. Освен това, Европейски парламент изготвя един доклад за човешките права и за демокрацията в света. И това е а, много сериозен инструмент който отразява нашите усилия за насърчаване на човешките права и проверява дали те са, нашите усилия са насочени в правилната посока. Миналата седмица в Комитета по външни въпроси приехме доклада за прилагането на принципите на човешките права през 2017 година. Аз бях докладчик и съм много доволен, че Комисията по външни въпроси е, има е, съвместни действия и мнозинството от нашите колеги подкрепиха този е, проект доклад. Ето защо очаквам Страсбургската сесия а, е, през декември на Европейския парламент, защото тогава ще бъде а, е, а, одобрен а, този доклад а, за човешките права в света през 2017 година. В този доклад ние отразихме кои са предизвикателствата пред ем, човешките права в трети страни и в съседните на Европейския съюз страни и си задаваме също въпроси за това как да се подобри отговора на Европейския съюз. Освен това, подчертахме важността на ем, това да се включат човешките права в различни политики на Европейския съюз, като например развитие, миграция, сигурност, борба с тероризма, права на жените, разширяване и търговия по-конкретно. Без съмнение, кохерентното съществуване на външна и вътрешната политика е ключово за ефективно упражняване на политика по защита на човешките права. Колеги, не е необходимо да се споменава, че националните парламенти и държавите членки играят ключова роля и имат основна отговорност в този дебат. Първо, държавите членки трябва да дадат пример при спазването на човешките права в, на своята територия, чрез осигуряване на свобода на словото, права на жените. Само по този начин ние можем да бъдем активни и извън Европейския съюз. Допълнително, важно е държавите членки и Европейския съюз да говорят а, координирано и с един глас. Само по този начин, чрез координирана политика, им, можем да имаме силен отговор и да отпратим ясно послание към останалата част от света. Имаме много положителни примери, е, примери за координиран отговор. Нека да спомена е, случая е, с отравяне на Скрипал в Солсбъри в Обединеното кралство – и а, инкриминирането на а, руски дипломати а, и тяхното а, експулсиране от Франция и а, Германия. Друг пример за интегриране на човешките права е прилагането на общи стандарти, не само за успешно ратифициране на конвенциите и споразуменията за човешки права, но също тяхното правилно и време, време, добро във времето прилагане не може е, някои въпроси да бъдат само решение на една държава членка. Освен това, искам да подчертая положителното въздействие на заздравяването на гражданското общество в Европейския съюз и в съседните страни. Винаги чрез хората е, започват промените. Ето защо трябва да заздравим е, участието на гражданското общество, да посветим ресурси и средства на това, за да може защитниците на човешките права да се възползват от различни инструменти за защита на правата на човека. И накрая. И най-важното нещо – непрестанно трябва да отчитаме какви са нашите постижения, но също какви са уроците, които сме научили, да видим какви са най-добрите практики в Европейския съюз и в съседните страни, за да насърчим спазването на човешките права в трети страни. А, междупарламентарните връзки с трети страни в този смисъл са много важни. Дами и господа, Искам да ви помоля а, да пристъпите към дискусията, която аз очаквам да чуя с голямо нетърпение, да чуем обмена на гледни точки и мисля, че това ще бъде добавена стойност към нашето сътрудничество и в бъдеще. Много ви благодаря. Благодаря. Имаме около половина час за първата дискусия, така че аз ще помоля колегите, които искат да се изкажат, да не прехвърлят две минути, както сме свикнали в този парламент, за да може да дадем възможност за отговор от страна на нашите гости. Най-напред записан е Морен от Ирландия. Good morning. Добро утро. Благодаря за тази възможност да участвам на тази среща. Аз а, участвах в а, преговорите на Ирландия и Кения, която е за прилагането на човешките права. И трябва да се признае каква е ролята а, на Ирландия е в това, както и за прилагането на целите на хилядолетието. Е, това е фокусирано върху борба с бедността и това е 100% е, доброволно, т.е. не се участва нищо в заменя. Ние сме в уникална позиция, защото познава се каква е нашата история. Ние не сме колонизатори, никога не сме били колонизатори в историята, винаги сме били колонизирани и за това нашето виждане е много а, и, а, идеалистично, както и нашите думи. И има някои сфери, където виждаме много противоречие, а, някои страни, които говорят за човешки права, но това е в противоречие с тяхните а, действия има страни в ООН, които ам, стимулират продажбата на оръжие. Страни също в Европейския съюз. А, това е а, бедствие и е липса на справедливост. И това е страни в ООН и в ЕС, които а, а, си затварят очите пред това, че много други държави, член, други страни губят толкова средства. Така че ние все още не правим всичко, което трябва да се прави също в сферата на климатичните изменения армиите не допринасят за намаляването на бедността, глада и конфликтите. И а, за това, ако видим програмата за сигурност, например, има много примери в Средиземноморието за това, а, къде в нашата програма за човешките права се намира Средиземноморието, аз мисля, че сме много добри в приказките, но трябва да започнем и да действаме и не да бъдем противоречиви в а, нашите политики и да даваме с една ръка, но да вземаме с друга. А, защото ЕС е голям. А, голям фактор при допринасяне за защита на човешките права, но същевременно трябва да се замислим и да си погледнем себе си, ние да сме перфектни и повтарям, ние можем да направим много повече. Е, вие е, мисля, че именно това правите. Много ви благодаря. Thank you. Honorable Благодаря, уважаеми Суски. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към ирландския колега във връзка за въпроса, който зададе. И може би тук да поставя ударението върху ситуацията в рамките на Европейския съюз. Когато видим развитието на нелиберални антидемократични тенденции в много държави членки, това, разбира се, прави много по-трудно вземането на някаква позиция в рамките на външната политика. Така че въпросът ми е как виждате вие тези обезпокояващи тенденции, защото може да се направи паралел между това, което става в Русия, в някои държави членки и в някои други страни, както каза колегата. Може да говорим за Египет, за Израел, които са демокрация, пък когато въвежда политика, която застрашава спазването на човешките права. И тази ситуация беше много по-слаба през предишните години. Искам да чуя вашето становище по този въпрос. Мерси, мадам. Онолевале преда. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Това беше господин Преда. Благодаря за присъствието на нашия биш колега Ставрос. Две думи само по въпроса, който беше зададен от Деве, за да спомена няколкото инструменти, които нашия парламент използва за развитието на човешките права. Най-напред това е годишния доклад за човешките права, който приемаме е, към края на всяка година. Искам да кажа, че през е, последните години все повече се поставяше ударението върху въпроса за демокрацията. Като идеята беше, че извън рамките на демокрацията не може да се говори за човешки права. Така че виждаме, че доклада, който беше подготвен от колегата тази година, осигурява тази, подчертава тази връзка. Освен това искам да подчертая факта, че всеки месец ние приемаме спешни резолюции във връзка с човешките права. Мисля, че това е уникално. Такова нещо в националните права няма. И се питам защо. Би било много интересно да обменим мнение с парламентаристите, които са тук от е, представители на нашите парламенти. Всяка година се изготвят спешни резолюции, но не знае дали в нашите парламенти на национално ще има такова нещо. Освен това искам да споменим многото изслушвания, които организираме тук и в Страсбург по въпроса за правата. Това е, това са изслушвания за човешките права, но това не се извършва навсякъде, ако погледнем в националните парламенти. Но след това искам да припомня, че всяка година ние отдаваме наградата Сахаров за е, свобода на мисълта. И тази година тази награда ще бъде връчена на един на, е, на Олег Сенцов, е, украински е, филмов е, специалист е, е, специалист, но и всяка година се е, наблюдават и изборите, пак в рамките на правата на човека. И тук има сътрудничество с нашите национални парламенти чрез различните, по различен начин с парламентаристи, които идват от държавите членки в рамките на нашата обща работа и мисии за надзор на е, изборите. Така че ще бъде интересно да обменим с нашите колеги мнения, за да видим дали може да синхронизираме дейността, която се води на европейско равнище и в държавите членки. Благодаря. Благодаря, Преда. Uh, Господин... Um, uh, благодаря ви, господин председател. Най-напред много се радвам да видя отново Ставрас и да му благодаря за цялата работа, която върши, за усилията, които полага в качеството му на специален представител на Европейския съюз по правата на човека. Бих искал да се присъединявам казаното от вас и цитатата на Мандела. Знаете, че той прекара дълги години в затвора в Род Айланд, но никога не загуби надежда. А пък британският художник Клац също ни казва същото. Погледнете какво се случва по света и ако говорим за външната политика на Европейския съюз, моето, моят истински страх е, че ако погледнете какви търговски споразумения сключваме и с кого ги сключваме, за мен е много важно до каква степен правата на човека действително са основни приоритет. Не искам да споменавам конкретни страни, но ще ги дам все пак за пример. Китай и Индия. Ако погледнете какво се случва в, Ча... в Китай с уйгурите имаше представители, които ни представиха проблемите с правата на човека в региона на уйгурите, а пък в, по отношение на Индия, знаете какво се случва в Кашмир. Дори и представителите на Европейски парламент нямат право да посещават региона на Кашмир. Та аз се притеснявам, че говорим тук за исторически конфликти, териториални, териториален случай с Кашмир, например, но въпросът ми е защо изобщо настояваме да има мир между отделните държави, но по отношение на правата на човека защо не ги обвържем с дългосъдмирен, дългосрочни решения за такива дългогодишни конфликти? Та въпросът ми е, е всички тези резолюции, които приемаме, как се вписват в разграничението между намирането на дългосрочни решения на конфликти и гарантиране на правата на човека в ежедневието. Благодаря ви, Барбара. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и за направените изложения. Имам три коментара. Първият е свързан с а, текста за свързването на рамката на международното право. Господин Болтън, представител на Съединените щати, например, е против самото съществуване на правата на, на такъв международен ред. А пък други по света смятат, че са над закона и не могат да бъдат подведени под отговорност. Така че много е трудна задачата ни и вашата задача в рамките на ООН. Така че ние в Европейския парламент, в резолюциите, които приемаме и в доклада на господин Штровичев, смятаме, че имаме нужда от допълнение към вашата роля, т.е. да обърна специфично време, внимание на правата на човека и че би следвало Европейския съюз да има специален представител, който да отговаря за насърчаване на правата на човека в рамките на международните организации. Много е важно да се работи на международно равнище и ще го включим в годишния доклад. И се надявам, е, че Федерика Могерини ще подкрепи тази наша инициатива. Второ място, Оказва се, че в рамките на ОНЕ, например, Европейския съюз много трудно се изказва с единен глас, който непрестанно ни отслабва, дори по теми, които са много важни за нас, като Международният пакт за миграцията, например. Някои държави членки сякаш пренебрегват очевидните факти, като Австрия, Полша и Унгария, например. Тези страни се оттеглиха от пакта те твърдят, че това е нова законодателна рамка, която не отговаря на истината. Това е просто една компилация от вече съществуващи законодателни текстове. Така че, както виждате, под с подобни е, действия отслабваме позицията на нашия регион. И на трето място струвам, че Европейския съюз има много силно економическо влияние като регион. Ръководим сме от економически интереси, което само по себе си не е лошо, но ако можем да засилим връзката между условията на, за търговия и съображенията за защита на правата на човека, това ще даде по-добри резултати, отколкото само да се основаваме на съществуващите законодателство в областта на правата правата човек, човека, като случаи като Миянмар и Камбоджа, например, се надяваме държавите членки действително да вземат по-строга позиция. Благодаря ви. Господин Янсен. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, ich bin ganz neu hier. Vielen... Господин председател, аз съм нова тук и благодаря за идеята да проведем тази дискусия. Искам да повдигна един въпрос. Когато въпро... говорим за външни, външна дейност и човешки права, в немския Бундестаг има една програма парламентарни представители запаз, предпазват парламентарни представители, народни представители. И всеки член има възможност да вземе един конкретен случай и да го подкрепи по възможно най-добрия начин. Е, например, това е свързано, когато някой е освободен от затвора или представители на опозицията по някакъв начин са засегнати. Споменавам тази програма, защото тя е уникална и може би в други национални парламенти също имат възможности за това. Тоест, не да засягаме само общите аспекти от темата човешки права, а просто да и се вземем с индивидуални случаи които са свързани с конкретни имена и лица. Това би било много важно за активистите в сферата на човешките права. Токеш. Nekúr, tisztelt Ламбриндисур úr, örömmel üdvözöljük körünkben, mint régi kollégánkat, Господин председател, господин Ламбринидис, благодаря, че се присъединихте към този дебат. Отново ви приветстваме тук в Европейския парламент и искам също да приветствам представителите на националните парламенти, особено тези от Унгария и от Румъния. И искам три неща да обсъдя с вас първо защитата на човешките права в рамките на ЕСА и от, извън ЕС Много често се намираме на кръстопътна ситуация ние защитаваме човешките права на тибетци и други нации, но има страни в границите на Европейския съюз, където правата на младсинствата са потискани, например Румъния. Аз съм от унгарското младсинство в Румъния. И препоръчително е, е да имаме е, е, сътрудничество между комисиите Либе и Друа, за да измерваме със същите стандарти вътре в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Втория въпрос е свързан с економиката. Мисля, че Европейския съюз е много праволинен по отношение на економическите интереси и не се фокусира върху човешките права достатъчно. Например, вижте Китай. Какво се случва с уйгурите? Ние сме безсилни, нищо не можем да направим но също виждаме, че економическите интереси а, и с предимство и много често не следим ситуацията на тибетците, на уйгурите или а, ситуацията в трети страни. А, и третият въпрос е а, свързан с миграцията. Е, ако виждате договорките на ООН за миграцията, говорим за миграция, е, която е пряко свързана с човешките права. Това е един вид фундаментализъм в областта на човешките права. Не може е, да се смята за човешко право пренебрегването на сигурността е, и благополучието на гражданите на Европейския съюз и да защитаваме правата на економическите мигранти. Разбира се, трябва да защитаваме бежанците, трябва да ги приемем но що се отнася до економическите мигранти, не мисля, че трябва да засягаме тук въпроса за човешки права. Следим дебатите и дискусиите в Европейския съюз по отношение на договорките на ООН за миграцията и трябва да се занимаем с този въпрос максимално откровено и да не използваме двойни стандарти по тези въпроси. Много ви благодаря. Ултима Шоле. Thank you, President. Uh... Соле има думата. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, както и моите колеги, че съществува връзка между външната и външна политика, вътрешната и външна политика на ЕС и съществува отслабване по отношение прилагането на човешките права. Съгласен съм с господин Ламбридис, че Европейския съюз е мястото, където човешките права са възможно най-добре за защитени, но безспорно и ние си имаме дефекти и проблеми. И ако не се занимаем с тези проблеми, това работи срещу нас и доверието към нас като участници в политиката извън Европейския съюз. Аз идвам от Каталуния. Колегите спомнаха и други примери, но в Каталуния много, от много време се говори за това какво се случва в нашата страна по отношение на политическите човешките права вече 400 а, дена, откакто Джорди Пожат и Джорди Санчес, двама политически антивисти, са в затвора. не знаем кога ще има процес, все още няма процес. Те са обвинени в неподчинение за това, че са организирани масови, но мирни демонстрации за каталунската независимост. Да, така че ние безспорно имаме проблеми вътре в Европейския съюз и трябва да се занимаем с тях, ако искаме а, да, а, и, до, света да не губи доверие в нас в Европейския парламент ние силно защитаваме съществуването на механизми, чрез които а, а, по, по, по, по редовен начин да контролираме прилагането на гражданските и политическите права в Европейския съюз. В Страсбург внесохме предната седмица една резолюция за тези механизми. И ако това може да се приложи, този постоянен мониторинг, постоянен контрол в всяка държава членка, що се отнася до защита на човешките права, Това може да бъде наша задача и когато защитаваме човешките права от, извън границите на ЕСА. Благодаря. Имате по 3-4 минути да отговорите на зададените въпроси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, колеги, за изказаните становища и зададените въпроси. Ще започна от начало, именно с коментара на колегата от Ирландия. Високо цения политиката за развитие на Ирландия спрямо редица държави. Смятам, че заедно трябва да подобрим политиката за развитие и да я направим по-ефикасна, ако искаме да постигнем крайните си цели и ако искаме да достигнем положение на самодостатъчност в страните, към, спрямо които водим тази политика на развитие. Т.е. трябва да продължим с тези усилия, вероятно по продължение на дълго време, но пак казвам, крайната ни цел е всичките си държави да станат самодостатъчни. Съгласен съм с казаното от вас по отношение на сигурността и съществените промени в това отношение. Но нека си го кажем честно. Отбраната отново и сигурността отново са тема в Европейския съюз. Отново се появиха конфликти на територията на нашия континент. Положение десетилетите бяха изчезнали, но те отново се появяват сега и трябва да си го признаем. Отново се поставя въпроса за териториалния суверенитет. Някои държави, някои дори си позволяват да се обръщат към съседите и да с думите не ме вълнуват границите, вълнуват ме хората. Това са много оплашещи тенденции трябва да подчертаем, че без развитие няма, без сигурност всъщност не може да се гарантира развитие и дългосрочен мир, така че разбира се ще направим всичко възможно да се основаваме на международните споразумения и да гарантираме, че унези, които нарушават международното право, ще бъдат поведени под отговорност, но не знам дали това ще се случи незабавно или ще отнеме малко повече време. на въпросът ви за притеснителните тенденции. Действително, в продължение на дълго време стандартите за правата на човека се смятаха за международни, за всеобщи. Но в момента сме свидетели на опити за създаване на някакъв вид национални или регионални стандарти за правата на човека. Мнозина ръководители в различни региони се опитват да успорят самия принцип на правата на човека с твърдения, ами то, това не е за нас, ще си намерим някакви наши си правила. Например, отказват да прилагат правата на, за жените или правата за ЛГБТ общността или за свободата на пресата. Оказва се, че институциите им са по добре подготвени да гарантира свобода на медиите, отколкото основните права на човека. Но това са недопустими тенденции. Не можем да допускаме национални и регионални стандарти за правата на човека. Трябва винаги да отстояваме всеобщите права, възможно най-много, отколкото сме състояние да го направим. И от тази гледна точка Русия е отново е много специфичен пример никога няма да приема политическата линия на Русия Тоест, като, като опит за изнасяне на руските стандарти за правата на човека, в частност съседните страни, защото Русия няма право да го прави. Русия трябва да се основава на международните стандарти, ако иска да се проявява уважение към политиката й. Условността. Това е дума, която ми харесва все повече и повече. Смятам, че трябва да има по-тясна взаимовръзка между търговската политика, политиката за развитие и политиката за сътрудничество с трети страни. За да можем да включим аспектите, свързани с правата на човека и условността във всяка, всяко измерение на външна политика, това ще гарантира повече ефикасност. Скорошен пример за това беше Камбоджа. Мисля, че бяхме прекалено търпеливи и прекалено мълчаливи в продължение на години и пренебрегвахме отрицателните въздействия по отношение на Камбоджа. И в крайна сметка се, стигне, се стигна до повратна точка, в която всички опозиционни партии са забранени и страната вече почти няма независими медии. И в този момент отново се върнахме към налагането на санкции и поставянето на условия. Друг пример, на който може би трябва да обърнем повече внимание, Скоро приехме сравнително непопулярно решение спрямо Молдова. Моделът, с който сме подписали споразумение за асоцииране. Т.е. решихме временно да замразим малко финансовата помощ в размер на 100 милиона евро, защото не се защитат демократичните стандарти в страната. Тази мярка не е много популярна. Съжалявам, но това беше важно решение, нужно решение, за да изпрати много ясно послание към гражданското общество и демократичните партии. Ясното послание, е, че Европейския съюз не се основава само на търговски интереси, но и на ценности. И до момента, в който сме общност, основаща се на ценностите, представляваме голяма сила, разчитаща световна сила, считаща на меката сила и може би на економическата си влияние. Колежката от е, Бундестаг е, спомена инициативата за междулично се подкрепя. Това е важна инициатива, така спасяваме понякога човешки животи и демокрацията в някои държави членки. Ами може би не е за да обменяме подобни инициативи в е, писмен вид преди да се срещнем. Това е прекрасен начин за обмен на добри практики преди всяка наша годишна среща тук и очаквам с нетърпение сътрудничеството ни през идните години, според мен има огромна добавена стойност. Благодаря, Ставрос. Много благодаря, Антонио. Забелязах, че много от въпросите са свързани с а, е, ситуацията вътре в Европейския съюз с човешките права. Това е разбираемо, защото вие свързвате е, нашето лице отвъд Европейския съюз предвид това как ние спазваме правата вътре в Европейския съюз. Действително това е разбираемо. Моята, моята изрична задача не е да се занимавам с човешките права вътре в ЕС, затова простете ми, ако не навляза в детайли, но няколко въпроса, които бяха повдигнати, искам да коментирам. Вие правилно споменахте, съществуват предизвикателствата, предизвикателства вътре в Европейския съюз и навсякъде по света също свят, който ние смятахме за демократичен. Това са сериозни предизвикателства, които не трябва да се подценяват и пътувайки навсякъде по света, винаги когато виждам нарушение на демократичните принципи, това е много далеч от е, предизвикателствата, които ние имаме като демократични страни. Това ни шокира с е, други е, ценности. В някои страни е почти шега това, което се случва. Произволните арести, мъченията, затварянето на медиите, на липсата на информация в медиите и интернет. Затова още веднъж ви призовавам да избегнем клопката на фалшивите сравнения. Това е много важно в моята работа. Е, нарушенията на човешките права вътре в ЕС е много важно и а, е, да се справим с тях е а, е, изключително, от изключително значение, така както а, се борим с а, нарушенията на човешките права навсякъде по света. Но справяйки се с вътрешните предизвикателствата, по никакъв начин ние не трябва да изпадаме във втората клопка – която е за генерализиране на човешките права. Понякога това, което виждаме вътре, понякога се отчаиваме, смятаме, че нищо не работи нито в Гърция, в Испания, в Полша, дори в Германия, Холандия. Вижте това и онова. Но е, ако в резултат на това ние чувстваме, че нямаме право да се занимаваме с нарушенията на други места по света, защото нарушаването на човешките права се случва навсякъде по света. Тогава всички нарушители на човешките права искат ние точно така да се чувстваме. Нарушаването на човешките права се случва ежедневно, дори с всички тези фалшиви новини и други. Те искат ние да се почувстваме отчаяни, да сметнем, че дискусията за човешките права е неадекватна и е, това е ситуация. Например, когато е, в е, Перу за 17 години се намали с 17% спазването на човешките права. Понякога това става това е свързано с разпределение на благата и всъщност има примери, които може да следваме. Къде, вие дадохте пример за Китай ключов елемент от нашата работа е, е, е да не попадаме в тези клопки. В този контекст, действително, в ЕСА има въпроси, проблеми, които изглежда се отразяват. Някой спомена Русия. Русия. Съжалявам, че не вземам позиция, но това не е част от моята задача в последните години в Русия има системно потискане на всички е, гласове, които се обаждат срещу е, нарушаването на човешките права. В Европа обаче какво виждаме? Е, свободен Европейски парламент, включително национални парламенти, които ежедневно могат да свидетелстват в случай на нарушение на човешките права. Виждаме демократичен процес, които са подкрепени от европейски европейско право за борба с нарушенията на човешките права. Това обаче не се вижда на други места по света или в Русия. За това действително аз съм притеснен за ситуацията в ЕС, но нека не попадаме в тази клопка. След това въпросите за търговията и развитието е, GSP+. Какво представлява това? Много хора не знаят какво представлява GSP+. Това да е да се каже най-основно на страните навсякъде по света. Ние ще позволим на вашите продукти да влязат в Европейския съюз без да има мита, но има условие. И се чудите какво е това условие може би европейците ще поискат в замяна да си изнасят портокалите с нулеви мита или че ще използват строителни компании да работят там. Това са циничните европейски условия в GSP+. Трябва да прилагате всички споразумения за човешки и трудови права. Точка. Това означава GSP+. Единственото условие е страните, които се възползват от принципите на свободната търговия, да ратифицират и да прилагат уни, универсалните е, конвенции, декларации, конвенциите на Международната организация по труда и други. Кои, е, кои други е, части на света правят това Нема е лесно винаги да се прилагат тези условия? Уверявам ви, че не. Защото действително в този свят а, с, има и други а, страни, които им, с пари, с възможности, които се поддават на корупцията, а, на парите на чуждите правителства. Не сме единствените в света, които а, имат економически лост, който е положителен, защото другите използват економически лост, който е негативен. Затова е, винаги можем да видим как прилагаме тези задължения ежедневно, за да знаем, че използваме положително нашите економически лостове. Е, и не е лесно, но това е част от политиката и се опитваме да я прилагаме колкото се може по-добре. Трето, сигурността. Да, дългосрочен мир и краткосрочно нарушаване на човешките права, това изглежда в конфликт. В ЕС имаме един списък с, с, с превенция на конфликтите чрез тяхното предвиждане и чове, нарушението на човешките права е голяма част от този списък. Ако погледнете към целия свят, нито един от конфликтите, които съществуват в момента, не са се случили, защото са нарушени човешките права и не, не е обърнато внимание на това на момента. Основните за да се преборим с основните конфликти, това не е пряко свързано с отделна борба за човешките права. Това са пряко свързани неща и ние се занимаваме именно с това непрестанно. Някой спомена липсата на данъчна справедливост. Да, и съществуват неравенства, които са социални и економически, както и политически аз е, съм много фрустриран винаги, когато видя, че има хора, които изобщо не се грижат за равенствата или хора, които не се интересуват от изоставащите или е, активисти за човешки права са изоставени и никой не ги подкрепя, защото има хора, които изобщо не се грижат за човешките блага. Е, е, за човешкото, извинявайте, благополучие. Да, действително това е несправедливо, но ние губим и за малко загубихме доверието в нашата и това е част от нашата, нашия бранд, защитата на човешките права. Извинявайте, че не мога да отговоря на всички въпроси. Антония води тази комисия по прекрасен начин. Много съм доволен, много съм горд с вашата работа. Радвам се, че постоянно сме в контакт и постоянно се чувства темата за защита на човешките права и това стига до службата по външна дейност на ЕС. Затова мисля, че работата, която вие вършите тук, е значителна и вие също проверявате преди да стигне до пленарна сесия темата за човешките права, вие гарантирате, че парламента говори с единен глас. Действително важно е ЕСА да говори с единен глас, защото винаги, когато не, не, не говорим с един глас, това не е положително за нашия имидж. Много ви благодаря на всички. Е, надявам се, че вие ще отнесете в националните парламенти тези важни послания. Аз се опитвам да се фокусирам върху положителните аспекти в борбата с човешки права. Това е така, защото отчасти всички сме политици в Европейския парламент и в националните парламенти. Политиците се фокусират върху темите, които чувстват, че са политически полезни и важни не само за тях, а че има надежда и вяра в тях, че могат да променят ситуацията чрез тях. Никой не се занимава с отчаиващи, сриващи се аспекти и темата за човешките права не е нещо, което е провал, не е нещо, което ще се срине утре. Затова нека да бъдем критични, нека да се фокусираме върху нашата дейност, но има милиони хора по света, които гледат към Европейския съюз, а ние самите сме загубили тази визия за самите нас. И действително много неща не са добре и трябва да бъдат по-добре, но за другите хора по света ние сме тези, които а, успяхме да се измъкнем от а, от а, ужасите на кървавия конфликт и да изградим един просперитетен свят. Ние сме ние представляваме това за много хора навсякъде по света, затова нека не ги предаваме, нека да бъдем фокусирани, последователни и надежни и нека не забравяме, че защитата на човешките права е много голяма тема. Така че нека да доведе до промяна. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Stavros. Chiudiamo qui il primo panel. Благодаря ти, Ставрос. Така приключваме с първата дискусионна група и преминаваме към втората. Господин Токеш, моля да ме заместите. Ladies and gentlemen. Дами и господа, уважаеми гости, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти, нека да продължим, защото малко сме притиснати от времето и искаме да чуем нашите участници. Като уводни думи, нека да кажа следното нещо – преминаваме от общото ниво за защита на човешките права към конкретен подсектор. Ще се фокусираме върху бизнеса и човешките права. Това, това е въпрос, който се дискутира на много нива и много участници искат да гарантират, че бизнеса спасва човешките права. По силата на международните разпоредби е, има е, закони е, и ангажименти за спазване на човешките права или предотвратяване на злоупотреби от компании няколко национални парламента се занимават с злоупотребите при а, прилагане на човешките права чрез различни законодателни инициативи. Ще спомена само някои. Например, Националния парламент във Франция, Холандския парламент или парламента на Обединеното кралство. На е, ниво ЕС има няколко регламента, е, като например директивата за нефинансо, е, нефинансово разкриване, е, директивата, която е свързана с полезните изкопаеми от конфликтни зони. Е, това са само някои примери за това как ЕС е, задължава компаниите да спазват човешките права, включително трудовите права. Това обаче е, не е свързано само с определени сектори, международни регламенти са необходими, за да гарантираме, че компаниите спазват човешките права, независимо от това къде работят. Нека да спомена две инициативи на ООН в този смисъл. Първо, е, е, доброволните принципи а, е, за насочване а, на, на бизнеса и човешките права на ООН е, бе прият през 2011 година, където има ясен ангажимент за а, защита на човешките права, както и инструменти а, при нарушение на човешките права и а, без значение дали правителствата искат или не да защитят човешките права. Второ, отворената междупарламентарна работна група за за изработване на международни правни обвързващи инструменти за транснационално сътрудничество и други бизнеси. Ще е, по отношение на човешките права цели да приеме обвързващо споразумение. Тази работна група проведе четвъртата си сесия от 15 до 19 октомври тази година. Е, огласяването е, на подкрепата си за многостранния процес при изготвянето на международни правно обвързващи инструменти за междунационалните корпорации и други бизнес сдружения по отношение на е, човешките права. Европейския парламент при една резолюция на 4 октомври тази година за приноса на ЕС по правно обвързващите инструменти на ООН за транснационалните компании и тяхното отношение към човешките права. Смятам, че ЕС и държавите членки са в уникална позиция да бъдат световни лидери в правото и в политиката, като въведат задължително спазване на човешките права, надлежни проверки в веригата на доставки за бизнеса. В този панел ще обсъдим спазването на човешките права в бизнес сектора с оратори от националните парламенти, профсъюзите и бизнес сектора, както и с съдокладчика на работната група на ОНЕ по а, правно обвързващите споразумения. Първо искам да приветствам госпожа Макболе Сахан, която е директор на правния отдел от а, Международната синдикална конфедерация ITUC. Нейния, нейната служба работи по правни въпроси, свързани с международните трудови стандарти. Госпожо Сахан, Макбуле Сахан, имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря за встъпителните думи. Благодаря ви, че поканихте Международната конференция на профсъюзите ITUC да се изкаже по тази важна тема. Ние представляваме 207 милиона работници на световно равнище. Борбата за достойно, достойни условия на труд по на доставки е един от най-основните борби, които водят постовете по света днес. Настоящият модел на глобализацията е насочен срещу голяма част от хората и непропорционално облагодетелства някои корпорации. Световната верига на доставките обогатява малък наброй корпорации за сметка на работници по целия свят. Много малък брой корпорации с неограничена власт на практика печелят 80% от световните световното богатство. Освен това, се оказва, че по-малко от 60% от работещите по света работят с подписан трудов договор, а проучване на ITUC показва, че едва 50% от кампаниите, от големите компании имат пряко своята работна ръка и е, над 94% от е, работната ръка работи по някаква форма на сивете зони на предварителна доставка. По-голямата част от работниците работят при несигурни условия на труд, като не е формална трудова заетост, принудителният извареден труд и робството продължават да са често срещани явления. Тази година се отбелязва 70 годишната от поемането на Всеобщата декларация на правата на човека, а Международната организация Подходът ще отбележи 100 годишното от създаването си. И двете имат като основен цел на съжаването на правата на човека и в уставът на МОД е записано, че човешките права и достойното заплащане са сред основните предусловия за дългосрочен труд. При след това 88% от работниците днес не печелят достойна трудова заплата съгласно проучването на ITUC. Миналата седмица беше лансиран новият инициатива Human Rights Benchmark, като се оказва, че много малка част от работни, от големите корпорации са поели ангажимент за спазване на тези условия. Друг важно заключение на критерия беше, че 2-3% от а, твърденията за злоупотреби водят до някаква форма на обещетение, което да е на резултата на очакването. Голяма част от корпорациите работят по непрозрачен начин и на практика непрозрачността а, прави тези корпорации неподочетни. Едновременно с това, е, тъй като те работят с подизпълнители, а пък за работниците е много трудно да потърсят а, съдебна помощ срещу подизпълнителите, които често нямат точно ресурси и на практика това ги прави устойчиви на всякаква форма на съдебно производство. Резултат на това по-голямата част от а, а, хората възприемат глобализацията като нарушаваща основните принципи на демокрацията. 9 от всеки 10 чу... анкетирани искат да има повече подотчетност на големите корпорации и по-добри заплащания и условия на труд. Ние като профсъюзи работим за гарантиране на минимални трудови възнаграждения, право на колективно договаряне, повече сигурност в взаимоотношенията на трудовия пазар и повече сигурност работещите по варигата на доставки. Но също така имаме нужда и от по-спешни мерки от страна на правителството правителствата. Редица участници на предишният а, а, панел казаха, че не бива прекалено много да се обвързва правата на човека с правни разпоредби, но по отношение на трудовото право трябва правовият ред да бъде възоснован на трудовите взаимоотношения. Имаме нужда от върховенство на закона и ще се радвам да чуя мнението на колегите от този панел. Много се радвам, че правителството на Еквадор е представено в тази дискусионна група. Благодаря ви. consultant in ethical business and... Благодаря ви. А сега ще чуем съпредседателят и директора на Peace Startup Foundation, господин Хуан Андрес Кано. Парламента по лимитация. Благодаря на Европейския парламент за тази покана и за това, че ще чуете моето изказване. Е, за да вляза в темата, тук аз представам една консултантска компания и ние работим с европейски компании за прилагане на основните принципи, свързани с спазването на човешки права. Ние търсим начин менеджмента и а, а, предприемачите да ги спазват. Имаме сектор, а, имаме клиенти от различни сектори и много компании, които работят с Латинска Америка също работят работим и с компании, които искат да изградят етична рамка, за да може европейските компании да спазват човешките права. Ето защо нашата визия се е, базира на практиката е, за това как се провеждат преговорите между европейските компании и латиноамериканските компании. Така че в моята, моето презентация аз изразявам само нашата визия, която се базира на нашите наблюдения, на нашата работа и опит и проблемите и предизвикателствата, които се откриват, както и възможностите за, например, Европейския парламент или националните парламенти, за да изградят сценарии, които да помогнат на компаниите да се справят с човешките права и с нарушенията на човешките права. Първо искам да споменя, че в компаниите а, има нещо, което е нещо, малко повече от задължение. А, това е свързано с а, надзора, с вътрешните надлежни проверки. Има 4-5 неща, които са нещо повече от задължителното спазване на човешките права. Първо е а, доколко важен е пазар, например пазар на капитали, който генерира а, води до това компаниите да реагират, защото инвеститорите са един вид двигател, за да има надлежни проверки пазара се променя, защото, например, поколението милениум се насочват към етични въпроси. Вярно е, че в някои страни има конкретно законодателство и това също е важен двигател. Е, е, например, регламенти за защита, регламента на ЕС за защита на личните данни. Това е голям двигател за тази, за, в тази сфера. И накрая координирано действие на неправителствените организации, които а, с, знаят как да се отправят професионално към компаниите а, и а, съответно да работят с тях. Това е много конкретно. Също трябва да се каже, че това, което правим с компаниите и да ги убедим, че а, а, си струва да се защитават човешките права. И а, това най-често се случва на ниво а, управителен борт на компаниите, как те трябва да разбират и да спазват човешките права. И също чрез различни механизми вътре на по-низките нива в компанията, които създават нещо като малка неправителствена организация вътре в компанията и се оказва натиск върху преговорите, свързани с човешки права. поня... за нас е важно да се разбере, че бизнесът е ключов и за това ще спомена някои от предизвикателствата. Основно економическите предизвикателства, които са свързани с прилагането а, на надлежното спазване на човешките права. И някои културни също предизвикателства економически предизвикателства, като цяло виждаме две големи предизвикателства. Първо, подобряване на информацията, която е на разположение на компаниите. Е, да се подобри качеството на информация, което е свързано с информацията за големи проекти. Когато е, е, има големи проекти, трябва компаниите да разберат как могат да се появят нарушения и какво стои за тези нарушения. Например, имаше един случай в Бразилия, където има много традиция на нарушаване на човешките права и електрическата компания там започна да прилага по-добре човешките права, след като те осъзнаха, осмислиха ситуацията и мисля, че всякакви такива примери са ключови също така да се подобри качеството на управление от страна на, на страните, в които работят компаниите. Е, да се разбере страни, как работят страни като Колумбия, Мексико, Аржентина да се даде конкретна информация за уязвимостта на човешките права и за да могат компаниите по-добре да разберат дилемите, които се появяват при работа в тези страни и с тази, цялата тази информация, как тя да бъде достъпна до пазарите. Ако съществува информация само за злоупотребите на добре, но трябва да съществува и информация Конвенция за прилагането на човешките права. Действително, е, инвестиционните фондове и участниците в това участват в спазването на човешки права, но понякога това е недостатъчно практично, е само теоретично и нормативно. За това трябва да се даде информация. Съжалявам, че си присрочвам времето, но едно кратко заключение вътре в компаниите има много културни аспекти, които трябва да се променят. Това е мълчанието, примиряването с нарушението на човешките права. Е, трябва хората да реагират и да защитават човешките права, така че смяната на перспективата и на гледната точка са ключови. Мисля, че тук мога да приключа. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Kano. And, uh, the... Много ви благодаря, господин Кано. А сега давам думата на господин Доминик Платие, член на е, съвета за по економически работи на Националната асамблея на Франция. Благодаря ви за присъствието. Мерси. Благодаря за вашата покана. Добър ден на всички. Аз съм много доволен, че мога да говоря пред вас в този ден на отбелязване на правата на човека. През последните години това беше една битка, която се води в Френския парламент и приключи с приемането на един закон, който е пионерски закон. Това е закон за отношенията с филиалите на различни предприятия идва, това е резултат от един дълъг, е, една дълга битка от е, неправителствени организации, по-голямата част от френските синдикати, университетски, академични кръгове и е, депутати от различни, от различни тенденции, политически тенденции, на които винаги са се събирали като... Е, това е една битка, която дълго време е, се сблъска с въздържаността на с консерватизма на неолибералните тенденции, на което което приключи с победа. И в крайна сметка това беше истинска демократична победа за нашата страна, а също и отвъд. Става дума да се е, както предлага и ООН и други, и Европейската общност, е, да предотвратяваме сериозните посегателства към върху е, човешките права. Мисля, че сега също и посегателствата върху околната среда са посегателства върху правата на човека. И а, всъщност ние се борим за достоинството на човешкия род. Това е една битка, е, и е добре днес за нашите закони всъщност е, да закрилят е, човешките права и демокрацията. Този закон за първ път, може би, поставя въпроса за капацитета на намеса на един съдя на национална територия, създава за първ път едно, едно задължение разкриване на тази е, всъщност граница, която е между е, този, който дава заповедите и той, който изпълнява, било то в областта на хранителната, хранително-вкусовата промишленост, било то за различните производства, електроника или е, поддържане на градовете, но сега отговорността на този, който дава нареждания, всъщност е установена и е, подчинена на надзор. И целта е да се идентифицират всичките рискове, които предприятията всъщност поемат, когато е, възлагат своето производство навсякъде по света, да се вземат също и мерки, за да се предотвратят посегателства върху човешките права и околната среда които е, са добре обрисувани в една от принципите на Джон Люги принципи, които са залегнали в по-голямата част от текстовете в Европа. Волята на френския закон е да приложи тези принципи постепенно, без да визира повече предприятията от повече от 5000 граждани. Това са 250 предприятия във Франция, но това е, представлява около една, две трети от външната търговия на нашата страна, така че това не е е, малко, така че тези, които са най-големи, те трябва да дават е, пример. Без да визираме, разбира се, транснационалните компании, било то френски или не, или които имат е, сериозно действие чрез, в нашата страна, чрез своите дъщерни дружества. Идеята на този текст е, че установява един трети път между нормативната система, която почти не е реална в този свят на модернизирани предприятия и е, един друг път, е, който зависи само от доброто желание на предприятията. Тук вече е един трети път, защото разпроебите разпоредбите се въвеждат от самите предприятия на базата на опита им и тяхната мощ всъщност се мобилизира от закона с цел да се предотвратяват и да се разкриват рисковете, е, пред които те са изправени. Така че предприятията сами трябва да решават. Съдята той трябва да прецени ефикасността на тези решения. Така че това е една, един новаторски текст, е, който е, превръща обществените органи в е, е, надзорни органи. Всеки, всички е, общности, които са жертви или с страни, има предвид неправителствени организации, държави и синдикати, всеки може да се обърне към съдята и едно предприятие може да бъде всъщност осъдено, защото няма такъв план за надзор и в случай на някаква драма, ако не е направено което трябва, този, отсъствието на този план и лошия такъв план всъщност ще предприятието носи отговорност. Това е новаторски ход, защото ние тук превъзмогваме традиционната пречка извън териториалност. Тук става дума за преминаване към е, солидарност, солидарен суверенитет, т.е. да имаме предвид и хората на другия край на света. Както казах, този закон беше предприят, предприят миналата година и до, този, до края на тази година ще обхване голям брой, още по-голям брой предприятия и ще има вече и съдебна практика, тъй като законът ще бъде вече действащ. И той служи за насоки за много държави членки, за Обединените нации, е, чрез синдикални е, е, кръгове. Имам голям дебат, политически дебат около този закон. И те са един от трите, четирите принципи. Имам предвид борбата срещу данъчните измами и други. И това може да бъде един истински европейски модел. Мистер Потие, thank you very much. Много ви благодаря, господин Потие. И сега давам думата на сенатор Мануел Алтава, който е член на комисията по правосъдие в Сената в Испания. Имате думата. Много благодаря с ваше позволение, господин председател, уважаеми колеги, през юни 2014 година Еквадор и Южна Африка подеха инициативата да ръководят съвета по човешки права по въпросите за изготвяне на международни договорки между компаниите и човешките права. Това е ключов ключово събитие. В Испания съвета на министрите прие на 28 юни 2017 година плана за действие за компаниите и човешките права, като се базира на водещите принципи на ООН за компаниите и човешките права. В последствие се проведоха консултации между администрацията, компаниите, гражданското общество. Това беше една първа фаза и след това това продължи около две години и след това последва е, координираща работа в следващите месеци. Целта на този план е да пусне в действие е, водещите принципи на ООН за компаниите и човешките права и съвета за човешките права. Е, прие една резолюция от юни 2014 година. Познавате тази резолюция 17-4 и е, плана се състои на първо място в Испания е, да се е, защитават човешките права в случай на негативно развитие и практики. На второ място да допринесе за заздравяването на испанските компании в глобалния пазар, като им предлага оптимална рамка за развитие на своите, своята дейност и максимално спазване на човешките права. Е, планът, и така е записано в неговия текст, е, е постоянен процес а, е, с продължителност 3 години до юли 2020 година съдържа необходимите инструменти за подобряване и има комисия за прослевядяване на спазването на плана. Министерство на външните работи ЕС и и сътрудничество се занимават с спазването на този план. За да се приложи този план в Испания, се провеждат действия по обучение и създаване на информираност чрез различни бюджети и субсидии. Допринасят за развитие на компаниите и на човешките права заедно с други държави чрез сътрудничество за развитие овластяване на персонала, занимаващ се с външна дейност по отношение на човешките права, да се разпространят инструменти и насоки чрез дипломатическите мисии, постоянните представителства, консулствата, службите за сътрудничество в чужбина и да се насърчи ефективното прилагане на водещите принципи в рамките на мандата и действията на съвета на ООН по човешките права. Дами и господа, става въпрос за контрол при спазване на човешките права от страна на големите, малките и средните предприятия и Европейския съюз трябва да бъде е, водещ е, актьор в тази сфера. В момента плана в Испания се занимава с намаляване на несправедливите последствия вследствие на глобализацията, които доведе до ограничаване на достъпа до правосъдие, особено в регионите, които са най-бедни. Търси се подкрепа за работата на работните групи и а, също така а, има механизми за. А, е, санкциониране на международните компании, които не спазват човешките права. В този отворен процес включват международни организации, представители на гражданското общество, общности, личности, представители на научните среди и други участници, които предлагат своите предложения чрез а, е, а, е, своя опит в защита на човешките права. И също дава възможност а, предвид а, възможностите за, състава, а, за подписване на бъдещо споразумение, да се създадат нови задължения между, между, международните компании да спазват човешките права. Става въпрос, дами и господа, да се а, а, заздрави корпоративната социална отговорност. Това е стъпка. А, кои, значителна стъпка, която гарантира спазването на човешките права на всички хора, тяхното благополучие и да се приключи с ненаказаемостта на международните компании. За това ние смятаме, че Европейския съюз и Испания трябва да бъдат лидери при изграждането на един а, юридически инструмент за всички оператори, за всички компании, които са национални, и транснационални, които а, работят в трети държави членки, а, да а, има добавена стойност чрез спазването на основните принципи за човешките права. Благодаря ви. E Благодаря ви. А сега ще дам думата на Европейския съюз под формата на Извинете, на ООН е в, в, в лицето на госпожа Исабел е Албронос. Парламент Европео и Добър ден, уважаеми членове на Европейския парламент и на националните парламенти. От името на Еквадор благодаря за този форум, който ни позволява да изразим как напредват преговорите по правно обвързващите инструменти за компаниите и човешките права. Изразявам благодарността към резолюциите на Европейския парламент, които се ангажират към този процес на преговори и за това, че в също държавите членки приеха подобни резолюции. Европейския съюз без съмнение може много да допринесе в преговорите. Въздействието на някои международни компании е факт и съществуват необвързващи, необвързващи правила които не винаги се приемат доброволно от компании и за това инициативата на обвързващия инструмент е да ги направи задължителни. Това означава, че ще има правосъдие за жертвите на злоупотребите с човешки права. Además, Освен това, 80% от благата и услугите по целия свят се произвеждат в е, фрагментирана производствена система, която преминава през различни граници и различни правни системи. С тези, е, изявайки предвид тези елементи, през юли 2014 година Еквадор и Южна Африка представиха резолюция 26.9 в рамките на 26-та сесия на съвета по човешките права на ОНЕ и тогава се създаде е, междуправителствената е, работна група е, която няма фиксиран срок на действие и има мандат да преговаря за международните инструменти за развитие на международното право по човешките права. Според практиката на съвета на човешките права, е, Еквадор е, е председателства групата, тъй като те поеха инициативата. От 2015 година се проведоха 4 срещи на работната група. На четвъртата среща, която беше през октомври, октомври тази година се случи нещо ключово и се фокусирахме върху 15 члена, тъй като се изготви един проектоинструмент на първо четене проект, проекта на този обвързващ инструмент беше разпространен от службата за Върховния комисар за правата на човека. В текста се включват някои основни принципи, свързани с човешките права. И по този начин проекто а, а, споразумението не създава само нови задължения, иска да гарантира ефективното спазване на вече съществуващите принципи на международното право, особено в случаи, където съществуват правни пречки пред компаниите, които работят на трансгранично ниво и те не могат да отговарят за своите действия. Това предложение е предложи на преговаряне, на, подлежи на обсъждане и се базира върху четири основни стълба. Първо, превенция на нарушенията на човешките права в рамките на търговската дейност а, с а, транснационален характер. Право, а, а, правосъдие за е, жертвите на нарушение на човешките права и достъп до правосъдие, международно сътрудничество и ефективно прилагане на инструментите, както и механизми за контрол. Е, първото четене и преговорите на е, споразуменията. Участваха 95 държави членки на ООН, но също така 400 представители на гражданското общество, на научните сфери, на профсъюзите и други. Освен това, делегати на международни организации участваха също е, законодателни участници, които се занимават с законодателство, както и религиозни представители, както и много неправителствени организации, които и а, е, имаха а, е, консултативна функция в социалния и економически а, съвет на ООН. Проведоха се 16 а, паралелни събития в ООН по тази тема. Както виждате, това привлича доста участници. А, Участваха също 30 експерти от различни региони на света, които коментираха членовете на проекто споразумението. Е, сред е, е, предложенията и заключенията от четвъртата сесия се включи и една покана за всички държави членки и важни участници да представят своите коментари и предложения върху проекто договора до края на февруари 2019 година коментарите и предложенията, които ще получим до края на февруари на следващата години и консултациите, които ще проведем председателя докладчик ще подготви а, версия на а, този инструмент и тя ще бъде представена през юни 2019 година за последващи обсъждания. Петата среща на работната група ще се фокусира а, върху дискусии, свързани с а, преразгледаната версия и неговия а, протокол, който е факултативен. Преди да се организира петата среща, ще се проведат неформални консултации с държавите членки на ОНЕ, с регионалните групи, с междуправителствените организации, с механизмите на ОНЕ и с всички участници. Освен неформалните консултации за новата версия на работната група за петата сесия, която трябва съответно да бъде представена. Ние съзнаваме, че съществуват различни други инструменти за човешките права и за да избегнем ситуация, която сме наблюдавали и преди и да бъдем ефективни, трябва да има максимално участие ако се включат много хора, то тогава ще можем да гарантираме защита на човешките права без граници. Много ви благодаря. Благодаря ви. А сега давам думата на представителите на националните парламенти, които са поискали. Четирима колеги са поискали официално думата. Ще дам думата първо на тях. Започваме с а, господин Бакила де Васконселос от Португалия. It is not working. Please. Muito obrigado. Uh, muito obrigado. Uh, <clears throat> Tive a oportunidade de participar há cerca de um mês, em outubro, eh, numa iniciativa promovida pela. Благодаря. Имаше една инициатива, която беше лансирана от е, австрийското председателство. Инициатива, която беше съсредоточена върху човешките права в Европейския съюз и което беше станало, че дискусията се съсредоточи върху трудностите за гарантиране приложаването на съдебно равнище и на стандартите от правата, които произхождат от хартата. В известен смисъл се изоставаше малко на страна или на втори етап основния въпрос за националния е, европейски живот на хартата на основните права. И основното нещо в тази харта е именно е, универсалността и, и неделимостта на човешките права. Неделимост, която се изразява в е, първия документ за човешките права, който в своята структура отива отвъд класическото деление между правата, гражданските права, свободите и тъй наречените социални, културни, економически права. И за това е грешно да се мисли да се мисли само за някои случаи, които отиват пред съда, когато са нарушени правата. Проблемът с тъжния живот на тази харта за основните права когато 2009 година вече прие задължителен характер, е това, че не се взема като че ли на сериозно от институциите, от държавите членки и от Европейския съюз. Де факто, договорът Разглежда се на това като нещо, което има по-висока правна сигурност, отколкото е, хартата на европейските права. Всъщност, европейските народи по принцип са жертви на това схващане, особено по време на глобализацията, което прави така, че нашите, нашите общности, нашата цивилизация остава като че ли назад, още от времето преди един век. И всичко това води до политики на економии, които засегнаха доста сериозно цяла Европа, но най-вече Гърция. Но не знам как това трудно може да се разбира. Де факто се говори за човешките права в държавите членки и какво става в останалата част от света. Е. Благодаря ви. Думата има Маноле Петрефорин от Румъния. Mulțumesc foarte mult. S-a vorbit... Da, drepturile omului și mediul de afaceri. Много ви благодаря. Говорихме за бизнес средата и нарушаването на правата на човека. И правата на човека бяха приравнени с трудовите права. Това е вяр, верен подход, но недостатъчен, защото правата на човека включват и от тези, които нямат достъп до трудовия пазар поради несправедливи условия в платвателната система, например, или просто защото са различни от останалите. Има подобни примери както в Европейския съюз, така и извън Европейския съюз. Ромите, например, са такъв са пример за това в, продължава да има дискриминация спрямо ромите на трудовия пазар, защото ромите имат право да кандидатстват за постове, но в крайна сметка не са назначавани. И го казвам от личния си опит като представител на ромската общност. Дали Европейски справи нещо за, за да сложи край на тези практики? Горе-долу да. Държавите членки правят ли нещо да се поборят с тези практики? Може би да. Но дали го правят и големите корпорации? Някои от тях може би но по мое лично наблюдение большинството не го правят. Ето защо държавите членки и големите корпорации трябва да работят не само за зачитането на правата на човека, но и за насърчаването на защитането на правата на специфичните изолирани групи. Благодаря ви, господин Флорин. Думата да има господин Нордовис Раснун от Дания. господин Нордовиц. Благодаря напред на участниците в панела. Много беше интересна дискусията. Следя работата във Франция, вашата работа, господин Потие, отблизо. И в момента се опитваме да въведем същото и в датския парламент, макар че е доста тежка борба, се надявам, че ще успеем да го постигнем. Вие бяхте голямо вдъхновение за нас и между другото, добрият пример в други държави е довод, който ни помага да отстояваме идеите си. Имаме нужда от повече правно вързващи инструменти и по-малко празни думи, по-малко ръководни насоки. Имаме ръководни насоки, опитваме се да работим с тях, но се оказва, че на среща имаме корпорации, които са по-големи от някои малки държави и имаме сериозни проблеми с тях. По въпроса за работната група за правилните инструменти по отношение на бизнеса и правата на човека. За нас в националните парламенти е много важно да окажем натиск върху нашите правителства. Знам, че резолюцията беше прията в Европейския парламент, но като, ако видите какво се прави на равнището на държавите членки, за съжаление, то е силно недостатъчно. Опитахме се да окажем натиск върху датското правителство. Много беше трудно въобще да ги убедим да вземат участие в заседанието на работната група. Така че сега Надявам се, че имаме нужда от съвместни усилия от страна на Европейски парламент и националните парламенти, за да окажем натиск за приемане на правно вързващи инструменти. Времето за ръководни насоки и за обсъждания приключи. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има Елени Стамаяки от Гърция. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, господин председател. Дами и господа, през декември 2000 година беше подписан в Ница, в Франция, беше подписана хартата на основните права, която защитава правата на хората в рамките на Европейския съюз. Хартата защитава правото на труд, забранява се насилствения труд, защитава се свободата на синдикатите, правото на социална осигуровка, забранява се труда, детския труд, защитават се младите работещи и баланса между семейния и професионалния живот. По-специално е, също се говори и за майчеството, забраната за дискриминации на основата на пола, решават се въпроси с е, е, отпуските по майчинство, а също и възможността за родителски отпуск, който трябва да бъде също е, предложени на мъжете, за да може жените да не бъдат единствените, които да се занимават с е, родителската роля. А също така има известен брой е, услуги, които са свързани с раждането. За съжаление, това са права, които не които не са предложени за всички. Имам предвид, например, някои случаи на партньорство на двойки, които е, са осиновили деца в някои страни поне. И следователно съществуват текстове, които предвиждат известен брой права, но това не пречи тези права е, понякога да не бъдат спазвани. Има много работещи също, които са слабо квалифицирани, които работят по доста интензивен начин с малка автономия и с известна несигурност на тяхната, техните работни места и риска да не може тези лица в случай на уволняване и съкрещаване да не могат да си намерят работа другаде. Вие знаете историята на госпожа Костадинка Кунева, която е била жертва на опит за убийство, когато е, е била избрана като е, профсъюзен е, лидер в Гърция тече едно дело, което е започнато в Гърция, с цел да се вземе под внимание едно решение на, на Съда на Европейския съюз и е, сега се въвеждат отново трудовите договори, които трябва да осигурят е, закрила на правата на работещите. И когато говорим за човешки права и за предприятия. Трябва да се мисли също и за защитата на най- необлагодетелстваните лица, най-чувствителните групи, млади работещи, хора с недъзи, жени, майки и иммигранти, бежанци, а също така и права, които не се изчерпват само с света на труда. Благодаря. И не на последно място давам думата на госпожа Роза Алдея от Испания. Е, Добър ден! Много благодаря за тази възможност да участвам в работата на подкомисията. Искам да подчертая, че на четвъртата среща на работната група е, която се проведе през окту, октомври, Европейския съюз участва много активно и конструктивно, между другото, в много от сесиите и тогава Испания изрази а, а, а, е, гласа, отрази гласа на жертвите, на хората, които работят насилствено. Е, и как това да бъде отразено в медиите и да реагират е, националните институции, за да могат жертвите да бъдат чути и споделихме някои от елементите от съответните планове за човешките права и за компаниите е, и достъпа до механизми за обещетяване на жертвите. Това исках да спомена. Много благодаря. Е, Много благодаря. Има ли други е, желащи да се изкажат? От страна на неправителствения сектор имам две имена – госпожа Адриана Еспиноса, която е от Европейската коалиция за корпоративна справедливост съветник. Много благодаря, господин председател. Мисля, че всички тук сме съгласни, че едно от ключовите предизвикателствата е как да гарантираме спазването на човешките права в глобалните корпорации. Радвам се, че представители на европейските институции и на националните парламенти са се събрали заедно е, защото имаме уникална възможност да се занимаем с тези предизвикателства. Действително, френския закон, споменат от господин е, Готие, е, е първия закон в света, е, който задължава е, големите компании да спазват човешките права при трансграничната си работа. Но Франция не е единствената такава страна. Днес все повече и повече държави и членки обмислят как в своето законодателство да въведат задължения за компании, компаниите да гарантират спазването на човешките права в веригата на доставки. Това е ключов елемент от водещите принципи на ООН, които бяха прияти и от ЕСА през 2011 година Например, в Швейцария имаме законодателен процес за надлежни проверки и това е силно подкрепено от бизнеса. Австрия и Нидерландия също в момента преговарят по това законодателството за, че, за детския труд. В Германия също се обмисля такова законодателство, за да се въведе надзор и проверка на компаниите. Така че това е отговор на растящия натиск от обществото. Компании, потребители, всички призовават да се спазват човешките права е, от страна на международните компании. Финландия, Люксембург, където и да отидете, ще наблюдавате това. Така че този вид законодателство е, е силно подкрепено, защото от една страна има превентивен аспект и от друга страна не може. Е, да засили процеса на правосъдие за жертвите на нарушения. И накратко, в момента сме в процес на промяна. Европейските страни и някои компании са лидери и ако останалите държави членки в ЕС и другите компании не искат да изостават, а да се присъединят към това движение за по-устойчива економика и налагането на, на обвързващи принципи за компаниите, сега е момента. Много ви благодаря. Госпожа Деби Штотхарт, координатор от Бирма. АСЕАН, от мрежата АСЕАН в Бирма. В Азия нарушаването на човешките права, свързано с бизнеса, е едно от най-сериозните нарушения на човешките права и за това оценяваме вашия акцент върху тази, тази този аспект. Дори в Миямар, където има незачитане правата на Рохинга, това, това не е толкова забележимо, колкото този аспект. Европейския съюз няма регионален план за нарушенията на човешките права и сегашното председателство, австрийското председателство, все още нямат план, нито пък имат Румъния, които ще поемат председателството. Може би ние трябва да поемем лидерството и да приемем модели като например закона за надлежни проверки, както този във Франция, и да следваме а, лидерската роля на Еквадор, е, това, което те правят в работната група в ОНЕ за правно обвързващи а, споразумения и за да гарантираме по този начин, че бизнеса а, спазва човешките права и че могат да спазват човешките права, също искам да кажа, че за съжаление аз присъствах в Женева на сесията за правно обвързващите а, споразумения и бях разочарована, когато видях, че представителството на комисията е, беше възпиращо в работата по правно обвързващите инструменти. А това са неща, които са пряко свързани с ценностите на Европейския съюз и е против желанията на Европейския парламент. Това, което се прави чрез няколко европейски институции да се прилагат задълженията за човешки, за спазване на човешките права в в а, сферата на бизнеса, когато става въпрос за търговски и инвестиционни споразумения, вече не се намираме в Брюксел, а в един кълбойски град от, а, от а, Дивия Запад. През 2016 година а, имаше нарушение и злоупотреби, обвинения за злоупотреби за Вьетнамското споразумение за свободна търговия. Две години по-късно това споразумение а, не осигурява минимална защита на човешките права, въпреки че в последните 18 а, месеца вьетнамските власти са извършили едни от най-сериозните нарушения на човешките права. Така че ясно е, ако искаме последователна политика по отношение на човешките права, трябва ни всеобхватен а, подход и разбиране на всички споразумения за търговия и инвестиции. И в заключение силно ще раз разкритикувам механизма за решаване на спорове. Виждаме, че и, е, има злоупотреби, за да могат да бъдат защитени някои компании, да бъдат прикрити, когато те нарушават човешките права. Това не може да се допуска. Когато чуем, е, че има компании, които казват, че е, имат право да не плащат при нарушение на човешките е, права. Робството е забранено в Европа, но същевременно а, има печалби, които се извършват на базата на експлоатация и робство, ние не можем да позволим това. Много ви благодаря. Колеги, един колега от Европейския парламент поиска думата. Алберто Аерола, член на Италианският парламент. Заповядайте. Добър ден. Въпросът напълно споделям операцията, която се извършва във Франция за транснационалните компании и мултинационални компании, които не спазват текста на Хартата на човешките права и също твърденията на португалския колега, които в известен и датския колега, в които, е, които трябва да прехвърлим в е, насоките, вътре в е, е, рамките на Европейския съюз, да наложим и по задължит, повече задължителни инструменти. Но проблема често, който виждам, е, че връзките между мултинационалните предприятия и страни, които са, да речем, от африканския континент, има наистина дискриминации, ситуации, които са много тежки, ситуации на нарушенията на економическите права и следователно човешки права. Имам предвид някои мин, минна промишленост и работещи, които работят в ужасни условия които се експлуатират от мултинационалните компании, които търгуват с тези продукти, плод на труда на тези хора. Не е само важно да се наказват само мултинационалните предприятия, които извършват актове на неспазване на правилата – и не спазване на човешките права, правата на работещите, но също така и да се работи с Обединените нации, където заседават представители, президентите на тези страни, които позволяват в техните страни да бъдат ам, разкривани такива ситуации на нарушение на правата на, чове, на човешките права. И трябва да има участие, взаимна отговорност, защото иначе ще наказваме само мултинационалните компании. Вярно е, че едно мултинационално предприятие, което е наказано, ще избягва да прави някои неща, които не трябва, но трябва все пак да Обединените нации да се занимават с най-сериозните нарушения. Така че е много важно да се работи на този фронт. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. И аз, скъпи колеги, бих искал да добавя, че тъй наречените нови членове на Европейския съюз, т.е. страните от източна и централна Европа, са изправени пред сериозно предизвикателство при усъвместяването на човешките права и инвестициите на мултинационалните компании. След присъединяването на ни към Европейския съюз тези компании се появиха и при нас, което води до сериозно напрежение и сериозни несправедливости. Така че има проблеми и в Европейския съюз, не само в трети страни по света. И накрая ще дам думата за минута и половина за отговор на нашите гости, участници в дискусионния панел. Ще ви дам думата в същия ред, по който си изказахте в началото. Давам думата на госпожа Сахан. Много ви благодаря. Благодаря за всички коментари. Бих искал да, бих искал да присъединя към призива да се сложи край на посве повсеместният световен капитализъм от колегата от Португалия. Действително имаме нужда от трансформация на добрите на доставки в облага на хората и благодаря на представители на Гърция за това, че толкова ясно ни обясни за кого говорим, като споменаваме работещите. Говорим не само за, оби, за обикновените работници, но и за тези, които се опитват да навлязат на пазара на труда, но най-уязвимите хората с без трудов договор или с непостоянен трудов договор. Беше много окоръжително да чуя, че редица представители на националните парламенти са вдъхновени от закона прият във Франция. Всички искаме е, компаниите да продължат да печелят, е, искаме просто е, компаниите да споделят печалбите си по-равномерно с работниците, т.е. френските компании не са фалирали, просто искаме компаниите да предприемат превентивни мерки, това не е някакво радикално искане. Всъщност всички би следвало да призоваваме за прекратяване на конкурентните преимущества имущества на компаниите, които не спазват правата на човека. Всъщност компаниите, които зачитат човешките права, се оказват в позиция на нелоялна конкуренция. Тоест искаме да създадем истинска равнопоставеност. И накрая ще се присъединя към казаното от а, а, Вики. Искаме да чуем всички гласове, в рамките на ООН, както и тук на подобни заседания. Много е хубаво да чуем подобни обмени на добри практики и се надяваме да го правим и за бъдеще. Благодаря ви. Господин Кано има думата. Много благодаря. От коментарите чух, че съществува и разбирам, че съществува необходимост от правно обвързващи инструменти. В частния сектор ние също смятаме, че това е така и това ще помогне на компаниите да, да организират своята дейност. Споразумения и договори тук също това е свързано с липсата на яснота до каква степен нещо е задължително и не а, мисля, че като цяло а, основното а, споразумение са водещите принципи и те са база от там нататък всичко се повтаря. С или без договор или споразумение има интерес от страна на френски, немски, испански компании да разработят инструменти за надзор и това е възможност за тях. И за да бъде ефективно спазването на човешките права, според мен трябва да се идентифицират добри практики в парламентите. Имам усещане, че има компании, които а, искат надлежни проверки и се възползват от техи, тези механизми и а, а, трябва също да се отразят положителните отрици, от, а, и отрицателните въздействия. И в заключение, е, сценариите за прехвърляне, където тези положителни практики могат да се повторят в друг контекст и в друга е, в обстановка. Благодаря и члена на Френския парламент Доминик Потие. Благодаря за този дебат, беше много интересен. Някои говорят за ритъма, с който трябва да прием, за да направим задължителни принципите. Е, в държавите членки, един ден в Европа, един ден в е, Обединените нации, но мисля, че спазването на човешките права е фактор на е, конкурентоспособност, на мир. Така че тук Европа може да спечели не с неспазването на човешките права и неспазването на правата на околната среда. Трябва да приемем принципите, такива както сме ги приели. И във Франция също. Така че не трябва да има полумерки, не трябва да има колебания, не трябва да има частични мерки за работата, детския труд или някакви други е, човешки права. И трябва да ви кажа, че френските предприятия е, идват да ме видят и да ми кажат, че действително има такъв план за е, надзор. Това е нова динамика, създаде се нова динамика, която трябва и всички ние да прилагаме. Това е динамиката на бъдещето, която видяхме, когато припомните, както припомните, до 19 век борбата срещу робството. Всеки път, всяка революция води до технологични напредък, мерки за опазване на човешките права. И аз съм убеден, че може да вземе под внимание тези рискове и да ги коригираме. И аз мечтая за един европейски модел на предприятие, който да може да превърне етиката не в знаме, но в кормило на своята дейност. Мечтая е за европейската мощ, която да представи пред света повече чу, чу, Много ви благодаря. Сенатор Алтава Имате думата. Много благодаря, господин председател. Първо, аз искам да задам един допълнителен въпрос на колегата от Румъния, който каза, е, в някои компании не е позволено представители на ромски етност да работят. Ако може това да ни го изпратите писменно. Ние в Испания смятаме, че ромските, представителите на ромския етнос имат същите економически и социални права в компаниите. Това е в Испания. Освен това, уважаеми колеги, има много начини да се разреши този ключов и важен проблем. И на първо място е да поставим в центъра хората. Испания избра един вариант, едно решение, което се базира на консенсуса. Това означава, че има добра воля за изпълнение и прилагане. Тук всички економически и правни участници, компании, синдикати, академични среди, всички работят заедно. И идеята е да спазваме а, този а, широкообхватен а, договор, това споразумение и всички да разберат колко е важно в цялата работна верига да се спазват човешките права. Испанското общество е с претенции и изисква а, отговорност от своите компании и стратегиите на тези компании вече са съобразени с спазването на човешките права. Има много компании, малки и средни, които са включили в своите статути националния план, за който говорих. Това е всичко. Много ви благодаря. И госпожа Алборнос има думата. Много благодаря. В Еквадор сме отговорни за преговорите в работната група за за обвързващите инструменти, правно обвързващите инструменти и сме много благодарни на Европейския парламент, че ни покани и ви призовавам вие да изисквате от вашите правителства по-активно да участват в процеса на преговорите по правно обвързващите инструменти. Обедена съм, че държавите членки и ЕС заедно със своя, оп... със своя опит и с своето нормативна база и имат какво да допринесат. И за това ви отправям покана да участвате активно. Ние искаме да постигнем също консенсус, защото действително ключов е консенсус, консенсуса, за да могат тези нормативи да се спазват и да влязат в сила. Европейския съюз трябва да участва по-активно в преговорния процес за този международен инструмент. Благодаря ви. Много ви благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Благодаря на колегите депутати. Мисля, че имах, дадохме своя принос към честването на годишнината от подписването на Всеобщата харта за правата на човека. Iniziamo questo... Да започнем с този трети панел. Както знаете, относно трайното развитие и човешките права, имахме честа тук с нас да е IOA, който поканихме да говори за трайното развитие и човешките права. Както видяхме сутринта, различни политически е, отговорници обмениха виждания за е, Декларацията за човешките права. Става дума за един основен елемент от демократичните страни. Основни са и е, свободата на иска за ролята на културата в демокрацията и в този смисъл е за мен привилегия да дам думата на един толкова важен гост. Както знаете, Айове е китайски е, художник, който е скулптор, с е, кино, с фотография, с, също занимава с култура и социална критика. И чрез своите е, творби той непрекъснато участва в публичния дебат и подкрепата на този публичен дебат за човешките права и демокрацията. Така че аз му благодаря, че прие да участва в нашия диалог за човешките права и веднага му давам думата. Моля.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 概念以特殊的。Добър е е, Добър човек означава човешко самосъзнание и това дава специално а, значение на човечеството. А, човешкото самосъзнание и човешките действия са взаимно свързани. Това е свързано с правото на образование, правото на сдружаване, правото на събиране, правото на изразяване и това а, гарантира свободата на човека да се изразява. Ако, запази, ако зарежем усилията за поддържане на човешкото достоинство, ние предаваме смисъла на човека а, такъв а, провал води до тирания, тирания корупция и а, поредица, безкрайна поредица от а, хуманитарни кризи. Преди повече от два века за пръв път се появи понятието за човешките права в този период човечеството е преминало през различни исторически развития. В Европа кое, която някога беше сборище от а, колониални и а, автори, а, авторитарни а, държави, а, те изградиха механизъм за защита на човешките индивидуални права. В рамките на новия световен ред е, се появяват нови обществени структури и се появяват също е, сериозни е, предизвикателства които са свързани с конкуриращи се интереси, но също така различни групи с различни виждания за човешките права, за човешкия морал и достоинство и отговорности, както и различни тълкувания и прилагане на основните принципи на човешките права в света, в който живеем днес, ние отслабваме основните принципи, по спазване на човешките права и ние имаме моралното право да не губим, да не изпускаме отговорността, да защитаваме човешкото достоинство. Историята показва, че провала, моралният провал вързан, винаги е свързан с болезнена действителност. Глобалната беженска криза се а, влушава постоянно. 70 милиона беженци са принудени да напуснат своите домове заради война или а, бедност местни конфликти, е, потенциални политически кризи постоянно изникват. Регионалната нестабилност е все по-сериозна. Автократичните режими се налагат с всичка сила. Е, и демократичните управления са е, в застой Капиталистичният ред за, засилва пропаста между бедни и богати. Нашата визия за света никога не е била по-различна. -раз, в много страни а, хората нямат достъп до образование, свобода на словото, да изразяват а, своето творчески а, порив и, и дори не могат да се възползват от свободата на вяра или свободата на асоцииране това води до а, авторитарни режими на много места по света. Адвокатите са пратени в затвора, убиват се журналисти, цензурата е постоянна има религиозни и неправителствени организации, които са потискани. Днес корумпираните режими все още се възползват и правят печалба на гърба на продажбата на оръжия диктаторите подкрепят капиталистическите нации. Регионалните, религиозните различия, етническите конфликти влизат в най-примитивна битка на, за сила крайният резултат е, че индивидите са е, е, лишени от свободата да живеят, да се изразяват или дори нямат право да защитават своето място за живот понятието за човешките права трябва да бъде преразгледано. Дискусията за човешките права обикновено се фокусираше върху е, е, едностранни отношения между е, държавата, е е, е, е, правата на държавата и правата на индивида. Днес, без значение е, какви са измеренията на правата на индивидите или на държавите, не могат да съществуват е, изолирано, сравнено с други периоди в в историята, условията, които управляват в момента, са взаимно свързани на глобално ниво правото на децата да растат и да бъдат образовани, правото на жените да бъдат закриляни, правото да се опазва природата, правото на оцеляване на други живи същества това е пряко свързано с оцеляването на човешката раса. И това са основни елементи при защита на човешките права и в, по смисъла на човешките права. Авторитарни държави отнемат човек, човешката свобода в името на борбата срещу тероризма и стабилността много често се води до поробване на различни нива. Това е нещо, с което ние трябва да се борим чрез контрола на интернет и системите за фейс контрол се ограничава свободата на хората да се развиват. Техните мисли и вярвания са заплашени и елиминират се политически права на групи, които търсят свобода подобни, подобен контрол на свободата на изразяване се наблюдава на различни части по света. Затова в, този, в тези части на света не се постига консенсус и е, разговорите са безмислени, дискусиите са безмислени. Днес в Европа, в Штатите, в Русия, в, е, в Русия, в Китай и други правителства е, произвеждат и продават оръжия. Ако искаме да спрем опасните практики и е, въоръжените конфликти, е, това, е, само това може да ни направи е, по-реалистично настроени към човешките права. В противен случай ще има а, експанзия на а, капитализма и а, постоянни нарушения от страна на авторитарните правителства. И разговора за човешките права се обезмисля. И ние ще платим скъпо за нашия провал – Човешките права са споделена ценност. Когато говорим за човешките права, те не са концентрирани в една част на света. Човешките права принадлежат на всички хора по света. И в всяко общество това е свързано с достоинството, което води до достоинство на човечеството. Само когато се спазват човешките права навсякъде, то тогава, само тогава можем да смятаме, че са защитени правата на цялото това човечество. Е, е, принципа на човешките права изглежда е, достатъчно опростен, но а, разбираме ли ги, защото нема ни сме достатъчно откровени неща, си, нема си въобразяваме неща и въобразяваме и пренебрегваме основни принципи. Не се, нема се а, заблуждаваме, че хаоса е приемлив. Ако изберем да вярваме, че ценностите, с които се идентифицираме, разбиране на науката, оценка на хората, вяра в обществото, то тогава трябва да премахнем препятствията пред разбирането, да поддържаме фундаменталната дефиниция за човечеството, да потвърдим, че споделените ценности за човешкия живот и за живота на другите са а, символични, взаимно зависими. А, ние трябва да признаем а, ценността на живота. Това е фундамент на човешката, човешките ценности и на човешките усилия. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви за това изказване. А сега започваме дебата с членовете на Европейския парламент и националните парламенти. Започваме с госпожа Ерика Бену от Румъния. Благодаря ви, дами и господа. Много се радвам да съм днес сред вас. Благодаря ви за прекрасното изказване. Когато говорим за човешките права, е важно да се гледаме да се вгледаме и в културните права. Те са важен компонент на човешките права. За съжаление обаче и в Европейския съюз има общности, които се сблъскват с проблеми, когато се опитват да стоят своите културни права. Такъв е с унгарското младсинство в Румъния. Ние се опитваме да постигнем законодателни промени, които да, с които да защитим правата на нашето младсинство, особено по отношение на езика ни и възможността да се използва унгарският като официален език в регион с преобладаващо му унгарско говорещо население. Всичко е взаимно свързано, както казахте, и благосъстоянието на нашата общност значително допринася за регионалното развитие и по този начин за устойчивото развитие в Европейския съюз. Предвид а, различните подходи към а, културните езикови разлики и разнообразието в Европейския съюз и предвид неравност поставеността на различните общи Европейския съюз, смятаме, че Европейския съюз би следвало да прилага на практика, да е по благонастроена към младсинствата и като да се стреми към преодоляването му, като те са изправени. Нужно да се прилагат специфични стандарти към младсинствата в Европейския съюз и смятаме, че Европейския съюз би следвало за в бъдеще да вземе предвид този стандарт, защото трябва да защитава разнообразието, което представляват етническите младсинства на нашия, нашия, на нашия континент. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има госпожа Анджела Гуайра.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 тази визия помага на много страни да напредват в прилагането на човешките права в Португалия. Напредваме в тази сфера и сме присъедин... към нас се присъединяват други страни, които говорят португалски. И на многостранно ниво си сътрудничим в... по темата за човешките права. От една от тези сфери е здравеопазването. Това е много актуално актуална а, тема, особено когато, когато говорим за репродуктивно здравеопазване. Имахме една инициатива а, между страните, говорещи Португалия и а, се срещнахме в Руанда. Реалността е различна в различните страни и една от най-големите трудности за всички пред прилагането на тези цели в сферата на човешките права е правото е, правото на осигуряване на базисни, е, базисно здравеопазване е, и също политиката по ръждаемост и репродуктивната политика. Това е една от основните теми. Трябва да има повече образование, повече, създаване на повече информираност – е, има и много економически и финансови трудности в някои страни, което е друг проблем. Е, министерствата на здравеопазването в своя бюджет предвиждат е, една партида, която е насочена към това, но не е достатъчно. И аз искам да задам един въпрос. Какво смятате вие? Смятате ли, че гарантирането на основните права е в, в затруднено положение по економически причини? И имате ли съвети към страните, които са представени тук? Нека да припомним, че когато говорим за нарушаване на човешките права, също говорим за здравеопазване. Смятате ли, че понякога тези цели могат да бъдат антагонистични и да се противопоставят? И ако да, как това може да бъде решено? Две минути на изказване. Барбара Зипел. Благодаря ви за изказването. Много ви благодаря също така, че използвате изкуството си и политическите си виждания, за да критикувате политиката за затваряне на границите в Европейския съюз. Смятам, че ние като Европейски съюз и държавите членки по-отделно се провалихме грандиозно в осигуряването на правото на закрила на бежанците. Както знаете, нашата граница се превърна в най-смъртоносната граница в света. Така че ви благодаря за вашата отдаденост. На второ място, споменахте самото понятие за човешки права. Заявихте, че това означава да сме да се живее в свобода от без страх и без бедност. И мисля, че това беше основната идея при създаването на Всеобщата декларация за правата на човека. ако погледнем каква политика води Европейския съюз, дори и последните стратегии на Европейския съюз по отношение на човешките права, мисля, че те отразяват именно това виждане. не, не смятам, че има нужда от преразглеждане на понятието за човешки права. Смятам, че просто трябва да го прилагаме адекватно. И ако погледнете плана за действие по отношение на човешките права на Европейския съюз, ще намерите и двете виждания. Тоест, никой не може да живее достоен живот без да е освободен от страха и от бедност. Така че смятам, че Европейския съюз върши добра работа в защитата на това понятие, но разбира се, понякога отново попадаме в риториката на Судената война и се случаваме върху гражданските политически права и твърдим, че те са по-важни от останалите права. Така че се надявам, че Европейския съюз ще продължи да настоява на международно равнище, например в рамките на ООН, че човешките права включват всички индивидуални и колективни права заедно. Благодаря ви. Норве Мерси beaucoup, monsieur le Господин председател, аз е, най-напред искам да се присъединя към тези, които благодариха на Highway, е, че е с нас. Тук може да се изказва в Европейския парламент, но не и в е, собствената си страна, което е вече един силен сигнал, който Европа дава за е, значимостта, за ролята, която европейските е, институции, най-вече Европейския парламент, които играят. Вече говорихме за наградата Сахаров, което доведе и до е, награди, Нобел награда за мир. Но аз намирам, че е много важно да проведем този диалог между Европейския парламент и националните парламенти. И ние да е, обменим нашия опит. Искам да споделя и две инициативи, които бяха започнати в е, нашия парламент в Белгия. Едната, която това е Брюкселския франкофонски парламент е доста скромен, но при една резолюция, която подкрепя и е, улесняването на издаването на визи, не криминализирането на човешката солидарност, защото това е проблем в страната и е, една солидарна иммиграционна и устойчива политика в един контекст, в който е, ние ще отидем в Маракеш, където и много е, държави членки казаха, че няма да подкрепят този пакт, който не е задължителен. А също и в Белгия има дебат между някои партии от мнозинството, най-вече премиера, и, и националистската партия, която не иска да подпише Белгия, докато нашия премиер се беше ангажирал. Дебат е открит. Но искам да се възползвам също да и уведомя и колегите, че тук в Брюксел организираме в рамките на много асамблеи, в една, рамките на една седмица, един важен колоквиум за ситуацията в Бурунди, защото това е един от примерите, при които човешките права естествено не се спазват, тъй като президента отказва да спазва своите ангажименти, въпреки че в Аруша е подписал да не се представя, да не се представя за президент втори мандат и е, сега хиляди е, граждани от Бурунди избягаха от страната. И тук в Брюксел сме събрали повече от 80 граждани от Бурунди, които идват от е, лагери, беженски лагери от всякъде, за да обсъдим тези въпроси и най-вече говорим за разследването, което е започнато, за ситуацията в Бурунди преди Бурунди да напусне следа. И искам, ще ми се колегите да се заинтересуват от тази инициатива, за което ви благодаря. Мерси, Аноре Валекан. Господин Кан има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин Ай Уайуей за нас е честите днес сред нас и между другото много благодаря за селфито. Вдъхновявате безбой хора по целия свят. Нееднократно сте губили ателиетата си по света. Описахте много точно какво е положението по света. Няколко думи специфично за младсинствата в Китай, за тибетците и уйгурите и за случващото се с тях. Толкова много можете да постигнете чрез изкуството, толкова много хора можете да вдъхновите. Но в крайна сметка, в повечето случаи, политиците взимат решенията за това, което се случва в страната движението на творците са прекрасни, силни и вдъхновяващи, но как можете да вдъхновите и политиците в парламент и политичните страни по света? В много страни по света има проблеми с човешките права. Какво смятате, че може да направите по-конкретно, за да повлияете на политиците и на парламентите? Благодаря ви. Стамаяки. Pronto. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Благодаря господин председател, дами и господа. В рамките на заседанието на Обединените нации от септември 2015 година беше прият от държавите ръководители програмата за 2300 за, с 17 цели за трето развитие. Постигането на тези цели не е възможно ако не сътрудничим в международен мащаб. Трябва да се, държат, да се държи сметка за три насоки за развитие, економическата насока, е, екологичната и социалната. В този контекст и предвид малкото време, с което разполагам, бих искал да ви кажа няколко думи за инициативи, които поехме в Гърция. Министерството на образованието работи в в областта на мира, междукултурното образование и световното наследство. Ние ще приемем нова програма за дейности за детството, което ще способства за опаз, по-добро опазване, запазване на децата, които са една чувствителна група, уязвима група, но също така има и нещо ново, което е, че е, гледаме на децата като пълноправни граждани, а не като просто едно продължение на техните семейства. Трябва да се борим срещу бедността, за да гарантираме достъп до образование, е, равенство между мъжете и жените. Един е, нормален, устойчив градски живот, модели за развитие и е, които са определени от компетентните власти в нашата страна. И беше взето решение, според което безработните, е, които нямат е, жилищи, които са приети в съответните структури, които са предмет на насилие, например жените и младите е, безработещи, без безработни, които са под 18 години, които нямат работа, които нямат жилище, които се приемат в институции за душевно болни. Всички тези хора, имат възможност да се регистрират и да ползват една програма за обучение. Благодаря. Е, Осаливан. Госпожа Осаливан има думата. Благодаря ви за много вдъхновяващата и предизвикателна реч. Смятам, че не обръщаме достатъчно внимание на ролята на изкуството в контекста на правата на човека, независимо дали говорим за театър, литература или е, изобразителни пластични изкуства. Предишното си изказване казах, че ни липсва последователност. Европейския съюз е най-големият е, донор на помощ за развитие, но едновременно с това държавите членки на Европейския съюз е, търгуват с оръжия. Нито един от частниците в предишния панел не обърна внимание на моят коментар, така че се радвам, че вие споменахте търговията с оръжие в изказването си. Очевидно, че трябва да се работи за преодоляване на правопричините на миграцията. Европейски съюз се взел с тази тема, но има какво да се желае. В момента се отлучава Европейски съюз основно върху сигурността и върху центровете за временно задържане в Либия, където човешките права, положението с човешките права е ужасяващо. Образованието е част от а, целите за устойчиво развитие. Трябва целта е да се увеличи броя на децата, които са образовани в система, но не е достатъчно да попаднат децата в училище. Трябва да се гарантира също така, че образованието, което получават, е качествено. Благодаря ви. Благодаря, Bowser. Ja, vielen Dank. Ähm, auch ich möchte mich bedanken. Благодаря. Е, аз също ви благодаря за вашата ангажираност в световен мащаб и в полза на човешките права и за това, че привлекохте вниманието ни върху значимостта на екологията. И което е основа за живота на човешките същества, но имам въпрос каква, по какъв начин хората на изкуството могат да способстват за опазването на човешките права и тяхното развитие. Вторият ми въпрос е, вие говорихте за заплахата на частната сфера чрез цифрови технологии, изкуствената, изкуствения интелект. Какво участвате от политическия свят, за да може да вървим напред по, към чешките права. My question is rather similar. Господин Хенкел, да, и моят въпрос е сходен с вашият. Филмовите е, режисьори, актьорите, писателите и т.н. са хора, които често вземат участие в политическия дебат – но мълчина от тях се занимават с е, правата на човека. Защо толкова много хора, е, артисти се занимават с това? Никога не съм чувал Демиан Хърст или някой друг световно известен актьор да говори за човешките права. Как си обяснявате този факт? Thank you. 7-8 минути. Трябва да изпълня. Приго. Имате право 7-8 минути, моля. 啊，首先我刚听到这个关于 呃，我们谈到Току-що чухте, споменавате правата на децата, правата на жените и правата на малцинствата. Трябва да осъзнаем, че всички тези елементи на обществото ни са част от бъдещето ни. Без права на децата, без права за жените, без права за малцинствата, като правата на тибетците и уйгурите, без да защитим техните човешки права, не можем да водим изчерпателен дебат за правата на човека. И разбира се, не може да постигнем целите, които сме си поставили посредством законодателството чрез съдебната система на политическо равнище имаме нужда от подобрение. Правителството трябва да промени своята политика. Често правителство, правителствата решават да променят своята политика под натиск от правителства на други държави и този натиск може да бъде от различно естество, економически или друг вид натиск. Чрез подобен вид натиск се променят държавите. Много рядко подобни промени се случват по естествен път. Защо изкуството е възможен е инструмент, с който може да се защитават човешките права? Когато живеете в бедно общество, хората искат а, да се отнасят към тях а, добре. Това е обща характеристика на всички общества, но само чрез изкуството може да се постигне тази общност в политическата и социална област са многобройни причините, които могат да доведат до пренебрегване на най-базовите условия и задължителни предусловия за достоен човешки живот. И това е пряко свързано с моралните ни принципи. Ето защо изкуството може да помогне на хората да достигнат до най-изконната истина. Изкуството ни дава възможност да докоснем най-изконните си чувства и възприятия, нещо, което политиците не могат да постигнат. Защо толкова много творци, в частност толкова много актьори не говорят за човешките права? Причините, вероятно, са многобройни. Сред тях е и образованието. В образованието често политиката се разграничава от изкуството и двете се смятат за несъвместими. Или пък по някакъв начин се обвързва с корупцията и други вредни практики. Но културата винаги е пряко свързана с политиката. Ето защо добрите творци би трябвало да се съточат върху социалните въпроси и положението, в което живеят хората в нашите общества и на техните чувства. Грация. Грация. Possiamo... Благодаря може да приключим с тези думи, които са така важни, които бяха произнесени от IWA. Аз благодаря на всички наши гости, всички, които участваха и работните групи, които споделиха с нас техните очаквания, техните виждания. Това беше един малко особено ден за всички е, европейски парламенти и националните парламенти. Работата, която беше извършена от три групи, трите групи, бяха всъщност обединени от една идея, т.е. да видят по какъв начин Европейския съюз и държавите членки могат да допринесат, да направят е, стъпки напред, за да защитат човешките права на всяко едно лице и най-вече в рамките на външната политика да се затвърдят тези принципи, из които ние трябва да бъдем винаги е, горди. Благодарим и на нашите говорители, на всички, които участваха в този дебат тази сутрин. Искам да поканя всички да участват също на събитието на високо равнище, организирано по повод 70 на от е, декларацията в Рим. Днес в 14.30 ще се състои в е, хемицикъл, в пленарно и е, една друга инициатива за обед ще, покани, ще ви поканя в е, ресторанта на парламентаристите и благодаря още веднъж за чудесната сутрин и пожелавам приятен ден на всички.